Colleagues, I'm going to make a quick start this morning because we have a very packed Колеги, нека започнем, тъй като имаме много натоварен дневен ред. Моля, заемете местата си. Междувременно ще започна. Приемане на дневния ред. Внесени са ред промени в дневния ред, с които предполагам сте се запознали. Надявам се, че не възразявате. Какви промени са внесени? Точка 12. Размяната на мнение с господин Франц Тимерманс се отлага за заседанието на комисията ни на 22 март в 17.30 часа. Добавена е нова точка 13, представена от комисията на предложението за решение на, съ... на съвета за прилагане на разпоредбите на шенгенското законодателство. Това ще бъде само половин часово, за съжаление, заседание. Днес след обед докладчик е господин Нономело. Ако няма възражения срещу измененията в дневния ред, то те се считат за приети. Езиковият профил на днешното заседание, за жалост, отново няма да има превод с хърватски и ирландски. Преминаваме към одобряване на препоръките на координаторите по член 205 от правилника за дейността. Госпожа Гризбек е избрана за нов координатор от името на групата на либералите. Поздравления за госпожа Гризбек. Господин Ленерс от НП ще работи по доклада за Шенгенската информационна система. Господин Коейо пък също ще работи по Шенгенската информационна система. На господин Коейо е възложен и още един доклад за ШИС. Госпожа Грисбек от групата на либералите ще работи по взаимното признаване на заповедите за блокиране и конфискуване госпожа Ернст от Обединената левица по предложението за регламент на парламента и съвета за защитата на лица по отношение на обработката на личните им данни от европейските институции. Госпожа Лауристин ще работи по предложението за регламент за зачитане на неприкосновеността на личния живот и личните данни в електронната комуникация – а господин Мело по предложение за решение на съвета за прилагането на разпоредбите на шенгенското законодателство в областта на ШИС в Република Харватия. Разпределени са и докладчици по становище. Господин Ежек ще работи по становището за бюджет 2018 и проекта на коригиращ бюджет 2017. Одобрявате ли тези препоръки? Да. Сега преминаваме към точка трета – делегирани актове и актове за изпълнение. Доклад за прилагането на и делегирането на правомощия по регламент 98 наклона на черта 2013 за пускането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества. До 1 декември 2017 година трябва да вземем отношение, ако парламентът не желая да удължи срока на действие на делегирането. Този доклад е задължителна стъпка от страна на комисията, тъй като по член 18 алинея 1 от регламента се предвижда комисията да представи доклад на Европейския парламент и на съвета до 2 септември 2017 година в който да анализира проблеми във връзка с прилагането на регламента, както и това доколко е желателно или осъществимо да се предлагат законодателни промени за подсилване и хармонизиране на системата. Подобни промени включват разширяване на приложното поле на регламента по приложение 2. Освен това, Член 14 алинея 2 предвижда комисията да изготви доклад за делегирането на правомощия възложени за период от 5 години от 1 март 2013 година. При това не по-късно от 9 месеца преди изтичането на 5 годишния период, т.е. до 1 юни 2017. Днес предстои и да гласуваме, така че моля донесете си картите за гласуване. Преминаваме към точка трета от дневния ред. Става дума за доклада за дъблинската система. Докладчик е Сесилия Викстрем. Ще й дам думата след малко. Нека сега накратко ви въведа в темата. През май миналата година комисията излезе с предложение за изменение на регламента Дъблин 3. Преди да дам думата на докладчицата Сесилия Викстрям, за да ни представи проекто доклада ви, нека ви припомня, че става дума за процедура по преработване съгласно член 104 от правилника за дейността на парламента. Измененията по кодифицираните части, така наречените бели части, трябва да се правят по изключение. Винаги трябва да бъдат обосновани. В противен случай измененията могат да бъдат обявени за недопустими. Сега давам думата на Сесилия Викстрем, за да ни представи проекто доклада си. Сесилия, заповядай. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, всички можем да се обединим около това, че през изминалите няколко години дъблинската система напълно се срина. Всъщност тази система никога не е функционирала както трябва. Настоящата система вменява несъразмерна тежест на държавите членки по външните раници, граници. Сложните й правила водят до избягване на регистриране от страна на кандидатстващите за обежище, когато влизат на наша територия. Те влизат в нелегалност, насърчава се дейността на трафикантите на хора. Държавите членки не желаят да поемат отговорност за разглеждането на молбите за обежище, поради което и не регистрират търсещите обежище. Предложението на комисията ни дава възможност да преосмислим дъблинската система с всичките й системни недостатъци. Мисля, че можем да установим една надежна и добра система за обежище в Европейския съюз, но за целта ще трябва да сме готови да изменим действащата система изначално. Не бива да се окопаваме в позициите си. Едно трябва да е ясно. Не сега е моментът за разводнени компромиси, единствено и само в името на постигането на компромис. Един такъв подход няма да устои на проверката на времето. Трябва веднъж за винаги да сложим край на това. В основата на доклада ми са четири елемента. Първо, всяка държава членка трябва да участва в системата приемането на търсещи убежище не може да се вменява единствено на няколко държави членки. Второ, доброто управление на външните граници трябва да бъде възстановено. Това означава, че държавите по външните граници на Съюза трябва да регистрират всеки един озоваващ се на тяхна територия търсещ убежище. Трябва също така надлежно да охраняват и наблюдават външните граници. Трето, трябва да се сложи край на вторичните придвижвания на търсещи убежище. Търсещите убежище не могат свободно да избират държавата, към която да се насочат. Могат да узаконят престоя си в Европейския съюз единствено ако останат в рамките на законовата система. За целта трябва да се премахнат вратичките, които дават възможност за излизане от системата. Системата трябва да гарантира и доверието на търсещите убежище. Трябва да се предоставя добра информация още от самото самото начало. Трябва да има добри законови гаранции, за крила на уязвимите лица и на непълнолетните лица, както и възможности за бързо и справедливо производство по установяване на статут. Кои са основните елементи в доклада ми? Първо, трябва отново да започнем да говорим за солидарност и за механизма за коригиращо разпределяне. Редица държави членки не веднъж са заявявали, че биха искали да се предприемат извънредни мерки по силата на решение на съвета, вместо да се прилага трайна система за постоянно разпределяне на търсещите обежище. Но именно това няма да сработи. Това бе грешката от изминалите години. Нека ви дам един пример. Директивата за временна закрила и механизмът за ранно предупреждение по настоящия дъблински регламент – нито веднъж не бяха задействани по време на кризата през 2015 година. Вместо това бяха вземани извънредни решения за преместване, без това да бъде последвано от действително голям брой премествания, така както бе договорено в началото между държавите членки. Вземането на извънредни решения от страна на съвета е система обречена на провал в бъдеще. Трябва да се получим от грешката, която допуснахме в миналото. Ще настъпи поредната криза, ще е вече в сила новата дъблинска система, но и тогава тази система ще се срине. Шенгенската система няма да оцелее, ако продължаваме по този начин. Проблемът наистина е сериозен. Сега трябва да подходим прагматично, като въведем автоматично задействащ се обвързващ механизъм за преместване на търсещи обежище от претоварени държави по външните граници. Ще трябва да поправим грешките от решенията за преместване от 2015 година, за да може системата наистина да сработи. Нека стъпим на предложенията на комисията за преместването, като ги изменим трябва да се премахнат процедурите по проверка за допустимост, които се прилагаха преди Дъблин, тъй като те вменяват несъразмерна тежест на държавите членки по външните граници. Предлагам да се упрости процедурата за събиране на семейства. Така ще има възможност за по-бързо събиране на семейства, без да се прилагат сложни процедури между държавите членки. До момента тези процедури бяха пречка за събирането на семейства. Предлагам също така и упростен механизъм, който да дава възможност на търсещите убежище да изискат от определена държава членка да разгледа молбата им. Дори и от тази държава членка това да не се изисква по правилата. Решението за това дали да бъде прият даден търсещ убежище или не, ще бъде вземано изцяло от държавите членки, но търсещите убежище могат да цитират различни причини, като например факта, че имат семейство в дадената държава, че са работили вече в нея, че познават езика и културата й и така нататък. Това ще е възможно по член 19, където е визирана дискреционна клауза. Каква е обосновката за това мое предложение? Ако държава членка знае, че по ще приеме определен брой търсещи убежище по коригиращия механизъм за разпределяне, то би било логично тя да приеме определен брой търсещи убежище, които изрично желаят да се установят там. Предлагам също така да има възможност за търсещите обежище да се регистрират като групи след пристигането си в Европейския съюз и да бъдат прехвърлени също така като групи. Това не предполага право за търсещите обежище да си избират държавата членка, но те ще могат да бъдат премествани заедно като група приятели или хора, придвижили се заедно до Европейския съюз. Така ще се избегне разделението на групи, които вече са изминали дълъг път заедно. Ще намалее рискът от вторични придвижвания, ще се упростят и административните процедури в държавите членки, тъй като вече няма да има нужда от превод с много различни езици. Освен това, предлагам да се въведе преходна система за коефициента за разпределяне. Унези държави членки, които нямат опит с приемането на търсещия обежище. През първите пет години ще имат по-ниска квота. Така ще могат да изградят регистрационно-приемателни центрове и да обучат необходимите служители. А държави членки, които винаги са приемали голям брой, ще продължат да го правят, но с течение на времето квотата им ще намалява. Това според мен е една справедлива система, която ще даде възможност на държавите членки, които не бяха особено ентусиазирани в началото, да се впишат в контекста на общите усилия. Пледирам също така за подсилване на системата за преместване и за охрана на външните граници. Немалко държави членки са притеснени. Смятат, че коригиращия модел за разпределяне ще намали, намали волята от страна на държавите членки по външните граници, за добро управление на границите. Не съм съвсем съгласна с това, но смятам, че на всички се пада отговорността ни да търсим компромиси. За това съм и тук. Предлагам, например, да се прилага механизъм за спешно спиране на прилагането на коригиращия механизъм за разпределяне по отношение на тези държави, които не желаят надлежно да управляват външните граници или да регистрират влизащите в системата Евродак. Вместо възможността за неучастие в системата за преместване след заплащането на такса от 200 000 евро, това е предложението на комисията, предлагам пълният достъп до структурните инвестиционни фондове да бъде обвързан с условие за прилагането на мерки за солидарност, най-вече на мерки за преместване. Връзката между плащанията по структурните инвестиционни фондове и прилагането на мерки за солидарност не е нещо, което според мен ще бъде използвано като мярка, ако всички работим заедно. Ако търсещ убежище не е бил регистриран в Евродак, то ще е почти невъзможно той да бъде върнат в съответната държава членка по действащите дъблински правила. Какво е последствието от това? Държавата, в която е пристигнал търсещият убежище, почти автоматично става компетентната страна. И така търсещият убежище може да си избере към коя държава членка да се насочи. Поради това и най-малко държави членки отказват да регистрират потенциални подобни търсещи обежища, тъй като знаят, че така ще им бъде вменена компетентността за разглеждане на молбата. Ако даден търсещ убежище се появи в държава членка, например Австрия, то компетентните органи много лесно ще могат да установят, че той е влязал в Европейския съюз през друга държава членка. Когато тази държава членка на първо влизане не може да бъде установена, то съответната държава, в случая Австрия, съгласно моето предложение, ще може да постави търсещия убежище в системата за преместване. Той ще може да бъде прехвърлен другаде и Австрия няма да има нужда да е компетентната държава. Тази промяна, наред с другите промени, които предлагам, ще реши проблема с онези, които не са регистрирани в страната членка на първо влизане. Търсещите обежище ще са наясно, че ако се преместят в друга държава членка, те няма да могат автоматично да останат там. Ще бъдат изпратени в друга държава членка, която ще разгледа молбата им. А пък за държавите членки ще е ясно, че регистрирането не води автоматично до разглеждане на молбата. Търсещите обежище няма да има друга възможност за озаконяване на престоя си, освен да останат в компетентната държава членка и да спазват предвидените процедури. Това може да ви изглежда малко строго, но мисля, че единствената възможност да избегнем преминаването на търсещите обежище в нелегалност, изпадането им от системата, експлуатирането им от страна на трафиканти на хора и други престъпници трябва да създадем една предсказуема, добре функционираща система, която да е и безопасна за хората. Един от най-големите проблеми с предложението е отнасянето към непридружените малолетни и непълнолетни лица в контекста на преместването. Всички искаме да установим възможно най-добрата за малолетните и непълнолетни лица система. Нека ви уверя, че няма идеално решение на този проблем. Създаването на възможност за непридружените малолетни и непълнолетни, молбата им винаги да се разглежда в тяхно присъствие, ще ги вкара само в лапите на трафикантите на хора. Ще доведе до вторични придвижвания. Така малолетните и непълнолетни лица ще бъдат изложени на много по-голям риск от експлоатация. Не е възможно хиляди деца мигранти да изчезват безследно всяка година. Такова е положението в момента. В интерес на непридружените малолетни и непълнолетни е те да получат закрила от органите за социална закрила, да получат и надлежните грижи, колкото се може по-скоро. Ако малолетните и непълнолетни лица се чувстват защитени в безопасност, те няма да попаднат в ръцете на трафикантите на хора или на други, които искат да ги експлуатират. Това е целта, която трябва да постигнем. Затова и предлагам система с немалко материално-правни и процедурни гаранции за непридружените малолетни и непълнолетни бързото назначаване на попечители, създаването на мултидисциплинарни екипи за оценка на висшия интерес, специализирана съобразена с потребностите им информация, бърз достъп до процедурата за предоставяне на убежище в дадена държава членка – както и гарантирането на сигурност и безопасност. Това са някои от елементите на системата, която предлагам. Знам, че не е трудно да бъдат постигнати, но трябва да работим заедно. Проблемът е, че непридържените малолетни лица няма да имат възможност да избират дестинацията и затова е необходимо всяка държава членка да може да предостави добри условия за тях. И ако искаме системата да работи действително добре, то не трябва много добре да разбираме потребностите на кандидатстващите, да има по-добра информация, да има правни средства за защита и достъп до защитник. Това са инвестиции, които бързо ще бъдат възстановени, защото така се избягват вторични трансфери и обжалвания и се избягват разходите за допълнителни трансфери. Това предложение е амбициозно но мисля, че е реалистично и може да доведе до решение на много проблеми на терена. Благодаря на всички, които участваха в работата. Искам да благодаря на всички служители на Европейския парламент и на комисията, работили по темата, както и на многото международни организации, неправителствени организации, представители на държавите членки и други, които допринесоха за този доклад. Сега е исторически момент да създадем една устойчива и справедлива система за обежище, която действително да работи. Сега е моментът, нека да го направим. Благодаря ви, очаквам вашите коментари. Благодаря, Сесилия. Действително много е важна тази тема и съм изключително благодарна че тук присъстват почти всички докладчици в сянка, въпреки че променихме дневния ред в последния момент. имаме достатъчно време, до и половина, но бъдете възможно най-стегнати в изказванията си. От ЕНП докладчика в Сянка е госпожа Мусолини. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа колко добре работихме с докладчика по тази изключително чувствителна тема. Темата е от голямо значение – много от измененията и новите допълнения към текста имат за цел да стане системата по-гъвкава. Става дума за дъблинската система. За това настояват почти всички държави членки. Целта е да има по-голяма солидарност – и държавите членки да имат по-силно чувство за отговорност за своята част от процеса. Добре, знаете какви са проблемите с механизма в момента в различните държави членки. Затова искам да се занимая с положителните елементи. Госпожа Викстрем се спря на подробностите от текста. Първо, по отношение на процедурата за допустимост, за нас това е положително развитие, тъй като на практика улесняването на бюрократичните процедури в държавите членки, макар и да звучи парадоксално, всъщност води до по-голяма сигурност, защото приложението на регламента от Дъблин става по-бързо. Е, искането на корективен праг е, е важно, защото то е начин да се справим с прекалено голям натиск върху някои държави членки. Необходими са ни ясни правила – По обединяването на семействата също има добри предложения. Ако искаме повече гъвкавост за търсещите този институт, имаме възможност незабавно да видим какво се случва, да се вземе предвид тяхната декларация и когато те кажат, че има член на семейството в някоя държава членка, това се взема предвид. Разбира се, те трябва да докажат това. Също така е удачно да се вземат предвид групи хора, които са от една и съща култура, говорят един и същи език, нещо, което също улеснява работата значително. Така че има много положителни предложения. Що се отнася до а, автоматичния механизъм, е, той е форма на солидарност. Има взаимно признаване и участие на различните държави членки в съгласно регламента от Дъблин. Въпроса за малолетните лица. Той е много важен за мен. Моята позиция е свързана с решението на Европейския съд, в което се изисква да има специална защита за малолетните лица и да има възможно най-малко трансфери на малолетни лица. Да се сведат те до минимум, защото а, тези а, малолетни лица изчезват именно покрай трансферите и стават жертва на организираната престъпност. И така трябва да вземем предвид това, когато работим с малолетни лица и да вземаме също предвид дали имат роднини или не. И е важно да има още по-добра специализация, защото по-настоящем малолетни лица е, просто биват включвани в системата – трябва ни повече специализация, защото попечители често стават местни органи и власти, или пък кметовете, това не е ефективно. Трябва да се придвижваме в посока по-голяма солидарност и повече отговорност. Ели Шлайн от Социалистите и Демократите, докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на Сесилия и останалите докладчици в Сянка за положения труд по една тема, която е доста сложна и покрива изключително деликатни въпроси. Това е четвъртата реформа на регламента и е крайно време да се проделее лицемерието в първоначалния вариант на текста. Когато става дума за страни с външни граници, предложението на комисията беше твърде слабо. Всъщност изглеждаше, че е в защита на онези страни, които се безпокоят от вторичните трансфери. Имам няколко коментара по предложението, но основният въпрос тук е следният. Докато обсъждаме предложението на комисията тук, съветът не, дори не го разглежда. Те по-скоро се занимават с проучване на всевъзможни странни решения, които да им помогнат да избегнат своите задължения, свързани с солидарността. По предложението на госпожа Викстра и показаното до тук от госпожа Мусолини, искам да направя няколко коментара. Първо, хората с увреждания, това е тема, която... Е, извинете. Става дума за допустимостта. По тази тема доста обсъждахме нещата. Изглежда, че ще има по-голяма тежест за страните на първо навлизане в Европейския съюз. Също времено има опасност да има злоупотреби с системата, защото се дава твърде много власт на органите на страните, които са крайна цел на трансферите. И така, трябва да се вземат предвид няколко важни неща. Първо, обединяването на семействата, особено що се отнася до малолетните лица. Хората трябва да могат да отидат в тези страни, където живеят техни роднини. И трябва да има как това да се провери. Също така, що се отнася до концепцията за семейство в регламента, трябва тя да отговаря на действителността, такава каквато е за много хора. Крайно време е да се продолее сегашната система и да има по-централизиран начин за е, разпределяне на отговорностите. Критерият на комисията беше прекалено абстрактен. Ставаше дума за 150% след като започне кризата. Може, много по-добре е да се работи на 100% на по-ранен, на по-ранен етап, за да може страните да могат да предоставят достойни условия за приемане и подслон. Всички са съгласни, че системата на задължаване няма как да действа. Трябва да има някаква възможност да се гарантира взаимното доверие между държавите членки и търсещите обежище. И това трябва да стане въз... по удачен начин, с... в удачни срокове и с ясна, проста процедура за вторичните трансфери. От 2015 година има резолюция по темата и е, се настоявам да се вземат предвид възможно, доколкото това е възможно, предпочитанията на беженците и връзките, които те имат с хора в да, съответните страни. Също така бих се радвала да се включи и нещо, свързано с освобождаването от отговорност, е, там където има подобрение на условията. Друг важен въпрос е попечителството. Радвам се, че е включен. Също така е добре да се засили защитата на данните в тази връзка. И искам да се спра на няколко неща, от които съм по-малко доволна. Например, срокът за прехвърляне към извинете, преходния период за страни, които са по-малко свър... свикнали да приемат беженци и предложението да им се даде да, да им се дадат определен брой години. В съвета обаче е, се вижда ясно нежелание да се покаже солидарност към тези държави членки, които най-много имат нужда от това. Тук става дума за имиджа на Европейския съюз и за неговото бъдеще. Ако искаме да има нормална система за обежище, тя трябва да бъде основана на споделяне на отговорностите. Благодаря от екаре Даниел Долтън. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на Сесилия за проекта доклада и за положените усилия да вземе предвид позициите на всички докладчици в Сянка и за всички срещи, които провеждахме. Регламентът от Дъблин е от огромно значение за системата за обежище в Европа и е изключително важно да се вземат верните решения. Е, това е, приоритетът, а не да се бърза. Ще се спра с, на няколко е, критики за нас задължителното прехвърляне не е нито приемливо, нито реалистично. Е, за първи път е, се изказвам по темата. Е, това е погрешно и от гледна точка на субсидиарността и защото беженците се разглеждат като някакъв вид стока и от морална гледна точка, защото не може да се принуждават държави членки да приемат хора, които не искат да приемат. Основните принципи на това разпределение остават. Представете си какво става, ако дадена държава членка не иска да приема беженци, обаче е принудена да го направи. Каква ще е средата на приемане на тези беженци там? Европейския съюз се опитва да извлече полки от опита си до тук, а не да повтаря грешките си. Това няма да получи подкрепа на, държ... на някои държави членки и ще е, се стигне до провал. Така целият дъблински регламент ще е, се провали. Що се отнася до участието на Великобритания в е, приложението на Дъблинското споразумение, както и на Ирландия? При нас ситуацията е безпредседентна в момента и не може да се бърза с решенията за това как бъдещата връзка между Европейския съюз и Великобритания ще се отрази на въпроса с беженците. Едни санкции се замесват с други, защото се въвеждат специални условия за приложението на европейските структурни фондове. Това всъщност изпраща погрешно послание, защото се насочва към тези държави членки, които най-много се безпокоят от това предложение, без изобщо да намира решение на техните безпокойства. Също време, но са положени и положителни усилия, за което поздравявам докладчика особено, що се отнася до вторичните трансфери, ускоряването на процедурите, за да може онези кандидати, които искат да избягат от страната, в която са влезли, да могат да се прехвърлят по-бързо и така да е, се предостави по-добра международна закрила от е, трафик на хора, да има повече възможност за избор на е, дестинация, но този проект на е доклад по настоящем не успява да се справи с въпросния проблем и, за съжаление, насърчава повече хора да предприемат опасния път към Европа. Очаквам да работим добре с докладчика в Сянка и останалите е, и с докладчиците в Сянка и с докладчика, за да може да се справим с проблемите, които виждаме в настоящия регламент. Благодаря. Благодаря на Сесилия. Трябва да кажа, че Сесилия знае нашето критичното отношение към, критично отношение към цялата система от Дъблин. Хубаво е, че работим в тясно взаимодействие и аз ще продължа да споря с Сесилия, но е, за мен Даблин е мъртъв. Е, може да кажа, че съм мечтателка, но е, Даблин се провали това стана ясно и през 15-16, сега вече с всяко действие това се доказва. И ако търсим баланс между интересите на държавите членки, аз също смятам, че трябва да е така, но трябва да мислим и за интереса на беженците. Елишлайн съвсем основателно каза, тук ние вече губим, губим като е, доверие в Европейския съюз. Е, значи да видим кое е добро в това предложение. Е, доброто е, че е, тази проверка за, за допустимост отпада, защото с цялата тази система за сигурния происход и третата държава, ние не постигаме нищо. Цялата защита на беженците се проваля. Разбира се, е, не би трябвало да, да е, да, се, да опираме върху, е, да разчитаме само на съдебни процедури и съдебни решения. много важно е да наложим практики, които помагат. Сега събиране на семействата. Семейството е нещо повече от основната клетка майка, баща, дете. и Смятам, че предложението в този смисъл е, е добро. Добре е, че се въвежда това понятие за, за групите. Е, добра идея е такава процедура да се предвиди, е, защото наистина много неща се случват при едно дълго пътуване. Трябва да се отчете и тази необходимост хората да останат е, заедно. Е, разбира се, да се предвиди съответна гъвкавост, е, да възможност за реакция, когато е, има основание за това. Е, е, можем да преживеем различните процедури в различните държави, но е, колкото до непредложените непълнолетни, трябва да видим как е, е, това ще изглежда за отделните беженци. Е, текстовете трябва да са много конкретни. Мисля, че в това отношение сме едини. Това, там, където виждам проблем, както и преди, това споделят другите докладчици в сянка, това е, механизма за пренасочване. Е, не смятам, е, механизма за корекция, не смятам, че с е, такъв един механизъм ще напреднем. А справедливото разпределение. Аз мога да си представя, че всяка държава трябва да даде своя принос. Това е добре. Но не може, тук сметката няма да излезе точно, защото е, условията в различните държави членки са различни. И мисля, че с е, тези 20%, е, за които става дума, по принцип страните по происход, като Италия и Гърция, това няма да реши въпроса. И мисля, че е изключително трудно бъдеще ще трябва да е, видим какво е, ще става с бежанците, които искат да отидат в друга държава членка. Всичко това опира до системата на обежище е, която е установена в отделните държави. И тук опира въпроса и до вторичната миграция. Е, разбирам, не трябва да се стига до това. Е, семействата е, трябва да бъдат събирани и с това ще решим проблема, но проблема няма да бъде решен, докато има вторична миграция, докато беженците са задържани в лагери в Унгария, докато в България се отнасят към бежеците като кучета, както казват и турските власти. Е, мисля, че е, държавите членки трябва да разработят своите системи за, за е, убежище. И това трябва да се изясни цялата система. Зная, че в България не може да има същите условия, както в Германия зная, че в по-слабо държави е, проблема е по-сложен. Но е, трябва да кажа, че е, миналата година в един малък район в Райнланд, Фалц, Паладин, се оказа, че няма беженци. Е, е, за които да се е, положат е, грижи. Разбира се, нещата опират до възможности, капацитета за прием и в определени държави и тези възможности, разбира се, са по-големи. Сега стига въпроса нещата опират и до вашите граници. Гърция и Италия. Да, е, ясно е, че Гърция трябва да оплътни границите си с Турция и други, за да не е, се е, стига до допълнителни осложнения. Не зная на практика как ще излежа точно това, но нека да помислим как стоят, какво е положението там. Островите в Гърция, хората там изнемогват. Е, този, е, тези стриктни правила са възможни само на теория, на практика са осъществими. Е, значи 150 хиляди евро на човек които се предвиждат, това едва ли ще и на практика. Тук в включваме и въпроса за макроекономическите условия, е, но е, това няма да ни помогне да е, постигнем целта си. Би трябвало наистина да, се, да имаме достъп до повече структурни средства. Мисля, че ще спра до тук. I mean, this is a very important file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 are designed to ensure that the application is dealt with, not set aside, not um, dismissed. Е, има предложения, които имат за цел да се разгледа системата и по принцип ние сме съгласни с това, което се предлага. Има затруднения с това, че е, има недоизяснени моменти, че се отхвърлят молби без дори да бъдат подробно разгледани. Много се говори за децата, за непредружените малолетни, положителни са предложенията – е, там е действително много важно да се намали възможността или необходимостта да бъдат премествани, защото те определено са от най- уязвимите групи и с това рискът е, е, се увеличава. Необходимо е действително да има точна ясна информация и разбираема. Не може да се очаква да вземат те решения за е, материя, която не им е достатъчно ясна. По отношение на механизма за преместване, много е важно да е ясно за какво става дума. Мигрантите имат сериозни проблеми с предложенията на комисията, е, защото е добре да се обмисля как точно ще се случват тези а, премествания в интереси на страната и на самите лица. Идеята да се преместват групи е много добра. Това, което, към което се стремим в края на краищата е тези лица да се интегрират в страните членки. За това трябва да търсим и начин да премахнем пречките към тази интеграция. Примерно е, възможностите за е, обучаване на езици, защото така е, съответните лица ще имат чувството, че биват преобщени в процеса, а не премествани насам натам като стока. Има страни членки, които автоматично искат да излязат от системата за квотите. Други имат различно отношение към системата на обежище. Добре е да се помисли как могат да се използват структурни фондове. Има и други е, положителни моменти. Ние ще помислим евентуално какво можем да предложим за тази коригиращо преместване. Проблемите с граничния контрол и какво се случва около тази тематика също ще обмислим, но определено считаме, че текста е отлична база за дискусия. Оценяваме много високо работата на докладчикът и все пак сме наясно, че те първа ще имат доста битки. Но в края на кращата работим по текста и то с положително отношение. Благодаря, Джин. И сега от СПД Лора Ферара. Заповядайте. Cecilia Wickstrom per eh, e tutti i colleghi relatori ombra E Благодаря на докладчиците в Сянка. Много трудно и деликатен е, момент. Е, нашата позиция бе оформена в е, срещата с докладчиците в Сянка и тя е, че ние лично се отнасяме много критично към реформата на регламента от Дъблин. Много сме е, разочаровани от е, предложението на комисията. Надявахме се, че реформата ще промени корено структурата на този регламент и действително ще установи една обща европейска система за обежище, но реално нищо не се променя. Единствената цел е да се е, спре вторичното преместване, което за нас всъщност е, слага повече тежести на е, първите страни на влизане и оставя останалите страни членки да чакат кой ще реши проблемите. Това ще бъде изключително важно за страните, за първите приемащи страни и ще се превърнат те в затвор за мигрантите, които не искат да останат там. Парламентът и е, комисията имат сложна задача за решаване. Не може да се принуждават е, хората да приемат неща, които не искат. А в края на кращата да приемаш бежанци е морално задължение. Не можем да оставим хората да губят живота си, когато бягат от война и преследвания. Не считам, че предложението на комисията ще е, реши проблема. Един от, една от трудностите е, че се примахва възможностите за гъвкавост Става дума за подаването на заявка за закрила и разпределението на задължението да се разглеждат заявките за убежище отговорността за преместването от една страна на друга също е проблематично. Видяхте какво се случи с действията на Меркел от миналата година. Мисля, че ще е много трудно да се прилагат разпоредбите, които се прилага, предлагат сега в текста. Госпожа Шлайн предлага да се създадат съответните разпоредби, за да е, се свържат е, страните, първо приемащите страни. Необходимо е да има солидарност. Голямо е предизвикателството. Необходимо е да има автоматично задължение за страните членки да приемат. Няма нужда да се приемат от съвета, но тази мярка трябва да се прилага само в спешни случаи. Не може да се чака обаче, т.е. предложението е тази мярка да влиза само в, частни, е, в спешни случаи, но ние не можем да чакаме е, една страна да бъде доведена до ръба на катастрофата, за да го приемем. Трябва да има автоматично разпределение, защото единствено така ще могат да се разпределят справедливо отговорностите между страните членки и солидарността ще се превърне в реалност – критерията за разпределяне на отговорност, отговорностите от страните, които влизат, ще, бъде, ще отпадне. Оценявам усилията на докладчикът да реши е, този проблем, но не мисля, че е, ще можем по този начин да облегчим е, страните, където първо влизат е, мигрантите. Не може механизма за преместване да се използва само в спешни ситуации. Събирането на семействата е от ключово значение. Много ниско е нивото на, на такива събирания и според мен това трябва да бъде основно съображение – като отговорната страна трябва да е тази, където вече живеят е, е, членове на семейството, като не става дума за основната клетка от семейството, а и разширеното семейство. За бързото преместване на базата на бърза проверка трябва да има възможност е, лицата да отиват в страна членка, където те имат роднини и едва тогава да се разглежда тяхната заявка. Изключително важно е също да обърнем внимание на малолетните и други уязвими групи. Техните заявки трябва да бъдат обработвани по бърза процедура. Надявам се, че ще успеем е, да постигнем съгласие и общо европейско решение, а не междуправителствено такова. Okay. <clears throat> Благодаря на докладчиката в, на докладчиците в Сянка. Много дълъг е списък на желаещите да се изкажат сега. Чувате имената. and that, that is it. Please don't ask for the floor. And if e-, everyone can, we stick to around two minutes, is that okay? Ако може да се придържате към изказвания от две минути. Моля, Томас. Благодаря, Клод. Аз също съм своего рода докладчик в Сянка. И е, действително много се притеснявам от а, финансовите измерения. до голяма степен подобни въпроси бяха повдигани от Жерар Дюпре. Що се отнася до реформата от Дъб... на регламента на... от Дъблин? Не следва да има система без санкции. Не може да се е, намаляват и средствата обаче по е, кохезионните фондове. Това не може да бъде санкция. Благодарим на Сесилия е, е, Викстром за доклада. който прави заявка, е, би следвал да остане в страната, където е направил. Закрилата за малолетните също е важна тема. Връщането на някои мигранти в сигурни страни също. Смятам, че е необходимо да има и система за надежна информация. също разпоредбите за смяна на страната, която да разглежда молбата за обежище, са валидни. Действително необходимо е да се е, сведе до ми, минимум вторичното преместване, но има и други проблеми. Е, член 22.3.2 подаваме изменение номер 24 за него. Също параграф 62, 82, член 24а. Това а, са моменти, където има предложения страната за която се решава, че трябва да приеме автоматично мигранти, не мога да се съглася с този текст. Изменения 25 и 26 също не, можем да при... не бих могъл да приема, защото те не отговарят на моите позиции. Също и изменения 29 и 30. Готов съм да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 Благодаря на докладчицата за готовността да се работи по всички теми и за изказванията на докладчиците в сянка. Три въпроса, които са от голямо, голям интерес за Гърция. Първо, въпроса откъде идват мигрантите. Ако една страна, която първа е приела мигранта, трябва да направи всички необходими проверки, когато има огромен прилив от мигранти, цялата тази система просто се срива. Страната не е в състояние да поеме тези задължения. После предлагат се някакви цифри, свързани с коригирането, но тук не става дума да смятаме процентите. Въпросът е какво ще се случи след това, кой механизъм ще се прилага. После гъвковост, финансов принцип и така нататък. Съгласни сме с подхода на докладчикът, но не е ли нечестно да се говори, че когато а, ни задължават да приемем хора, които имат нужда от а, хуманитарна а, закрила. Какво ще се случи, ако примерно в един бъдещ момент е, Гърция има нужда от закрила? Нека да не объркваме двете неща. Системата за обежище и обработ, първоначалната обработка на заявките. И не е тук въпроса доколко ще е добър доклада, защото в края на краищата съвета няма никакво намерение да обсъжда кой знае колко тези неща с нас. Това трябва да се реши. После, нека не забравяме, че в Гърция има примерно 700 малолетни, които изпълняват условията за а, вторично разселване, но никоя страна членка не ги приема. 700 не е кой знае каква цифра. И можем да ви представим а, нашата позиция, но просто трябва да има работа по въпроса. Не искам да ви прекъсвам. Тук ще дойде и министъра от Гърция и ще имате възможност да, да обсъдите. Unfair, Системата от Дъблин слага непропорционално бреме на страните, които имат външна граница. Не трябва да се забравя, че хората пристигат в Гърция или Италия, обаче не за да останат там, а за да продължат към други страни членки. Единственият начин да ги обезкуражим да минават през Средиземно море е да ги убедим, че те няма да стигнат по-далеч от Гърция и Италия. Трябва да има и е, сигурни начини за репатриране на тези лица масовата емиграция към Европа не е решение за проблемите в Африка и Близкият изток. В Европа и преместването и споделянето на бремето не работят. по някакъв начин се нарушава националния суверенитет и то по начини, които ние не можем да приемем. Хората пристигат тук е, от е, бедност, от липса на перспективи, от това, че стават прекалено много в собствените си страни. Но ние не можем да продължаваме с е, това да се преструваме, че можем да овладеем проблема. Трябва да има много по-цялостен подход към иммиграцията. Благодаря, госпожа Свинбърг. Благодаря, господин председател. За четвърти път реформираме Дъблин, той непрекъснато се срива. Аз участвах в дискусиите за третата е, реформа на регламента. Мисля, че и четвъртата ще има същия е, резултат, т.е. на успех. Всички страни членки трябва да участват в една стабилна система, От една страна се говори за задължителна система, от друга страна за ниво на доверие, взаимно доверие. В Унгария, например, над 90% от населението не желае да влизат мигранти там. Е как точно ще се случи това, ако ги изпратиме е, на сила? Мога да ви гарантирам, че няма да има интеграция. В Швеция действително имаше огромни маси от иммигранти, които влязоха. 10 града реално изградихме посред е, зима успяхме да овладеем процеса, поне с влизането. Сега обаче продължаваме е, да очакваме примерно още стотици хиляди семейства или членове на семейства, които ще влязат. Сега ще се премахне тази сума за издръжка на мигрантите, е, говорите за използване на структурните фондове. Общо взето много се, се питам какво точно ще се случи в бъдеще. Анна Гомеш. Е, Ели Шлайн е, Благодаря на Сесилия и на всички докладчици в Сянка. Ние работим с нея по тази много сериозна и важна тема. Съгласна съм с много от направените предложения, но искам да запитам следното. Първо, обмисля ли се някаква формулировка, за сигурен и законен начин за подаване на заявки, защото това е начина да приключим бизнеса на незаконните трафиканти. Отдавна говорим и мисля, че е важно тук да внесем някаква формулировка, т.е. регламента да предвижда и това измерение на системата. Съгласна съм, че е, събирането на семейства трябва да бъде възродено като система. За механизма за преместване. Абсолютно съм съгласна, че трябва той да бъде задължителен. Съгласна съм също така, че тази глоба от 250 хиляди евро е, трябва да бъде премахната и да се обмисли е, как е, да се използват структурните фондове. Защото в края на кращата солидарността е тази, която трябва да бъде използвана и показана от страните членки, когато става дума за защита на малолетни лица. Нека да стимулираме тази солидарност, а не да търсим а, система от а, санкции за действия, които сами по себе си са абсолютно неприемливи. Не може страните членки да решат, че ще излязат от тази система и че няма да предоставят закрила. Също така искам да коментирам ролята на Европейската агенция за обежище. Каква е, е? Те практически нямат никакъв капацитет за въвеждане на един бърз механизъм за преместване. Видяхме го в Гърция и то не е въпрос на липса на политическа воля, просто няма капацитет. После уязвимите групи. Има си правила за тях, но те не се прилагат. Ето с язидите какво се случва. Те са жертви на геноцид, но нищо не се прави. Имате ли конкретни въпроси? Имам още няколко, но ще спра до тук, казва госпожа Гомес. Да, ще има и повече време, но нека да имат време всички да се изкажат. Uh, <laughs> и така, госпожа Хчеиска. Боже. Благодаря. Първо да кажа, че сегашните ангажименти за пренасочване на беженци трябва да се изпълнят. Те са задължителни, но не съм убедена също времено, че е, Автоматичният механизъм за колективно пренасочване трябва да се включи в този регламент, защото този механизъм не решава проблема по начин, който е приемлив за всички е, правителства на държавите членки и не можем да е, се съгласим. Второ, въвеждане система на условия е, в е, солидар... механизма за солидарност е, и националните е, пакети за е, фонда за Европейски фонд за инвестиции също е нещо спорно, успорвано. Не трябва а, с такива фондове всъщност да наказваме гражданското общество, което не е виновно за положението на беженците. А, а, образоване, така да се каже, на населението за нуждите на беженците с цел по-добре те да, да бъдат, а, да разбират проблемите им. А, това е въпрос, който а, трябва да се решава не само между отделните а, е, правителства. И, и мисля, че а, е, този доклад а, е, не решава този проблем в момента. Една минута. Сега, когато а, започнах а, работа в този парламент, аз а, е, не е, смятах, че ще участвам в заседание, което обсъжда е, такава радикална промяна на законодателството, свързано с убежището. Нещо, което е толкова е жизненно необходимо. Така че благодаря на Сесилия за нейната ангажираност, за, за оптимизма и е, ние сме съгласни, ние споделяме нейния оптимизъм, споделяме нейния оптимизъм е, и е, сме доволни от работата на нашата е, докладчицянка Александра, която наистина е, работи сериозно и очаквам да продължи сътрудничество между групите ни по този въпрос. Преди да дам възможност отново на докладчицата, е, ще, е, по, дам, ще помоля господин Нилсън от Генерална дирекция Холм да вземе отношение. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да кажа няколко думи по въпроса. От гледна точка на комисията, ние запазваме нали, възможността да, да чуем и да видим какви предложения ще дойдат от е, парламента и от съвета, но е, в общи линии е, е, основната така, тема в доклада е, механизма за колективно е, преразпределение и е, ключ за разпределяне на тежестта между държавите членки си остава. Е, трябва да се... Двата елемента, отговорността на държавите членки за разглеждане молбите на, на, е, за обежище е, и въпроса за бежиците остават взаимосвързани и трябва да се разглеждат заедно. Има предложения, които са по посока на е, известна възможност за маневриране и за избор на търсещите обежище е, за страна е, на техния избор, е, семейните процедура, насърчаване на оставането на търсещите обежище в групи колкото до... Е, мисля, че този текст дава възможност за... Е, предполага избор е, на дестинация. Е, но това, е, това е нещо, по което ще помислим е, допълнително. Когато говорим за праговете, за които ще е, задействат разпределенето, трябва да припомня, че тези прагове от 100-150% не се отнасят до възможностите, а до дела на държавите членки от целия брой молби в Европейския съюз за убежище. Е, някоя държава, например, може да поеме 70% е, служебно, други 150%. Е, ето защо предложението за такива прагове няма да сработи. Но ако обединим този това положение автоматично за някои държави членки и възможностите за други, е, ще се стигне до едно осредняване, но това е въпрос, който е, с удоволствие бих обсъдил до странен порядък е, с е, този, който проявява интерес. Сега е, от Малтийското председателство е, има думата госпожа Ана Бола. Благодаря на госпожа Викстром и докладчите в Сянка за свършената работа по това толкова важно и така чувствително досие, е, добър напредък е постигнат е, е, и в съвета по този регламент. Ние, нашия подход е двояк. Дискусията по солидарността, която е най-деликатният политически въпрос във връзка с това досие, се постави на техническо равнище, но бе е, качени на по-високо политическо равнище. Междувременно техническо равнище ни обсъждаме е, регламента от Дъблин, е, в контекста на дискусиите, които се водят по регламента за е, търсено обежище, е, директивата за е, признаването и окончателната реформа на обща система за обежище в Европа. Целта ни всъщност тя да бъде съответно балансирана и смислена. Да, доста време беше нужно да се стигне до такава позиция. Благодаря на Сесилия. Колеги, е, е, ще дам възможност сега на докладчицата да отговори на тези пространна, въпросите поставени тези пространни дискусия. Да, си отбелязах е, всичко, което бе казано тук и ще отговоря на всеки от вас по-отделно, но понеже стана дума тук че това, което трябва да направим е, на практика е да реформираме системата. И е, това трябва да стане в отсъствието на една функционираща обща система е, за убежища. Разбира се, не съществуват граници, гранични проверки в някои държави членки. В става дума и за контекст, където се прилагат изваредни мерки, както, например, пренасочването на 150 хиляди от Гърция. Значи, трябва да сложим край на тези едно решение на парче, изварени решения и да намерим една стабилна система. Това става ясно от изказванията ви. Неколцина споменаха бремето, което се сварва на на така наречените фронтови държави и е, сега и Италия и Гърция са такива. Те наистина са е, е, прекомерно натоварени и е, съществува риск е, да се създаде едно усещане в тези държави на държави на е, които се пръщат в лагери за бежанци. Но ако погледнем предложението на комисията, виждаме, че то е разписано в контекста на 2015 и събитието 2015. Тоест, милиони и половина бежанци, които пристигат на бреговете на Европа. Какво трябва да направим? Да излезем от този контекст и да създадем една система, която може да функционира не само за Италия и Гърция. Защото ако се случи нещо на източните граници, е, т.е. Полша и това ще са Полша и Литва. Ако е, има някакво е, проблем в Близки изток, ще бъде сегнат Кипър, който е наблизо. Тоест, трябва да изградим система, която е неутрална и която е в състояние да решава въпроси във всяка от тези държави членки, защото всяка държава членка може да се окаже изведнъж страна на, на влизане разделяне фронтова е, страна. И тук вече опираме до солидарността. Аз е, просто не обичам, не, не ми се споменава думата солидарност, толкова се е, е вече обесценена, толкова се злоупотребява с нея. Нека да помислим за едно предложение, което а, се опитва да а, създаде солидарност, като засили доверието в системата. Система, в която всеки а, отделен а, участник ще поеме своята отговорност, а, ще изпълнява задълженията си и а, така ще започне да нараства доверието помежду ни. А, това е от което имаме нужда в Европа днес. Ние сме свидетели на всякакви кризи е, напоследък, но най-сериозната криза е липсата на доверие, на което сме свидетели ежедневно. Е, ето защо ние трябва да, да си свършим работата. Някои споменахте, споменаха възможността да се излезе, да се, за изключване от предложението на комисията. Аз го изключих, задрасках го не случайно. Аз не, работих посветих часове и дни работа с други държави членки, правните служби, експерти и други. Е, и стигна до извода, че е възможно да се направи тази е, кръстосна препратка в текста. в случай, когато държави членки не, не е, участват в е, е общо взетите, изпълнение на общо взети решения. Е, после тук е, става дума и за отговорността на държави, които получават повече средства от другите, повече, се ползват повече от фондовете. Е, значи, тук е, говорим за това, че парите, парите са е, всичко. Е, наистина, парите говорят, може би недостатъчно високо, но е, не можем да е, е, си избираме. Законодателството е нещо, което всички трябва да спазват в еднаква мяра. Е, когато говорим за екологичните закони, е, за качеството на водите е, и, и, и възможността да избираме не е възможно. Тук по същия начин и тук системата за убежище не трябва да има възможност за избор на по-приемливи варианти, защото тук всичко опира до хора, живи същества, които имат нужда от защита. Аз наистина очаквам с, с, да видя всички ваши е, предложения за изменения. Моят текст е една е, основа, една отправна точка и аз очаквам с вашето ползотворно сътрудничество да е, го доразвием. А ще се върна на всички поставени от вас конкретни въпроси в двустранен план и отделно. Е, благодаря ви за участието. Наистина тръгваме на интересен път заедно. Благодаря. Срока на измененията е 23 март. Е, разбира се, това е процедура по преработван текст. Благодаря за участие в дискусията. Сега стигаме до друг важен, друго важен досие в е, същата тема. И сега реформата на системата за убежище. Това е, е, е предложение директивата за признаването да се превърне в регламент. Е, тези колеги, които е, напускат залата, е, да го направят тихо, моля. Тази директива е директивата, чрез която Женевската конвенция се включи в системата от закони на Европейския съюз промяната на текста от директива в регламент Е, в това отношение комисията предлага допълнителна хармонизация към правилата, които се прилагат държавите членки е, за условията за признаване на е, търсещи обежище. Става дума за определене на стандарти за това признаване. Доклада, докладчика е Таня Файон. Тя ще ви представи сега доклада. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Тъй като това е първото представяне на този доклад, е, ще е, се възползвам от възможността да говоря на е, език си, народния си език на словенски, така че моля, служете си слушалките. Ще се опитам да говоря бавно. Първо, няколко думи най-общо и да представя най-общо нещата. Е, също да си припомним кое е, не е, работи днес. Милиони и половина са пристигнали на границите на Европа в последните две години, търсещи международна закрила. С население от 500 милиона европейските държави членки. Това не е кой знае какъв процент, но близо 10 000 души са загинали последните две години на прага на подстъпите към Европа. Е, е, системата ни за увежище е разработена, развита, е, създадена при близо 20 години и е, тогава идеята беше е, държавата, първата държава на е, приемане. Е, сега нивото на хармонизация на процедурите е много ниско и солидарност тотално липсва. Всъщност става дума за един набор, разбор от 28 национални системи последните работени правила за системата за обежище влязаха е, в сила в 2015 е, средата, но е, до този момент никой не ги прилага. Системата е дис, некоординирана, или, е, или е, много е, слабо координация съществува и в много случаи тя се разпада. Ето, моята страна Словения, властите прибяга до изолационистична политика и солидарността, и аз също с трудност произнасям тази дума, солидарността наистина я няма. Да видим, е, е, да погледнем европейския бюджет. Той е изцяло почива върху солидар... принципа за солидарност. Повече от, повечето от кохезионните фондове отиват към е, източните е, членки на Съюза. И това също подкопава основите на солидарността. Аз искам ясно да е, заклемя тук е, тези, които не е, приемат е, всички европейски правила. Европейските граждани очакват много повече от нас. Ако е, погледнем последните данни е, и очакванията е, във връзка с политиката на убежище и иммиграция, нашите, е, населението очаква европейски решения. Аз е, е, проведах редица консултации с е, неправителствени комисията, държавите членки, така разседах най-добрите практики, богати опит на някои държави членки и съм сигурна, че ще допринеса към намирането на решение. Първо, да бих искала да имаме по справедливо разпределение на, на тежестите е, и една по-предсказуема, предвидлива среда в е, Европа бъдеще, така че мигрантите да могат да, да допринасят към нашите общества, не обратното е, преработването, реформирането на системата на обежище е, трябва да има за цел да хармонизира правилата отдолу нагоре, а не обратното, както предлага комисията. Ето защо предложението за регламент е нещо, което аз приветствам и мисля, че трябва в съвета да се преборим срещу е, държавите членки, които настояват да е, оставане на директивата. Няколко е, елемента, свързани с доклада ми, ще се съсредоча върху основните промени, които предлагам. Първоначалната ми, основната ми цел е да е, се възползваме от най-добрите практики в държавите членки трябва да е, премахнем тези дълги и сложни инвестивни процедури, които е, трябва да насърчаваме интеграцията и да пречим на вторично движение. Трябва да уеднаквим процедурите си в Европейския съюз доколкото е възможно. Другата възможност е равнопоставено отношение към гражданите и разбира се, да се е, спазване на е, решението на Европейския съд и е, съд и съда в Страсбург е, е във връзка с недискриминация и включително и ЛГБТ и. След това, статут на беженци и условията за вторична закрила. Всички лица, които имат право на, на статут на беженци и които имат право на допълнителна закрила, трябва да получат разрешение за пребиваване незабавно за 5 години, вместо за 3 години плюс е, възможно за е, продължаване с една година, както предлага комисията. Колкото и до личния институт, е, необходимостта от е, закрила е същата. Е, няма основание лица, които имат право на допълнителна закрила, да се радват на е, занижени социални права, както предлага комисията. Този едно, е, правен, еднороден е, статут е, всъщност се практикува сега в много държави членки, в 6 от тях, в 14 е, държави членки срока е поне 5 години, така че тук можем да завишим е, нивото на амбиция на комисията. Петте години, които предлагам за двата статута, дава възможност и за допълнителна сигурност, достатъчна сигурност е, и за интегриране на хората, за избягване на вторични придвижвания. И след 5 години и престой, един беженец е, вече може да има право, да получи право на по-дългосрочно пребиваване. Също времено това ще е, ограничи административните е, формалности до голяма степен и разходите. Сега колкото до преразглеждането на статута трябва това да е, е пожелание. Ако една страна членка реши, че е необходимо и положението в държавата по происход се промени е, е сериозно, е, това трябва да е възможно. Комисията предлага след една или две години такова преразглеждане. Аз предполагам, аз предлагам е, решението по, по е, осмотрение на държавата членка. Не, не смятаме, че трябва да има тук задължителност практиката в някои държави членки и доказва точно обратното. Системното преизлежане на статута на международна закрила се оказва една неефективна мярка, която само натоварва администрацията на държавата членка. Колкото до вътрешното, понятието за вътрешна закрила, то е доста оспорван въпрос. Комисията предлага задължителна оценка на вътрешната, условията за вътрешна закрила след след като една страна е, реши, че даден е, търсещо бежище е, има право на това. И това решение трябва да си остане пожелание, а не задължително. Това е даже понятие, което идея, която на всички държави членки приемат днес. Тук трябва да има и сериоз... целият процес за подаване на молба също трябва да се преразгледа. Друго важно изменение е директивата за дългосрочните разрешителни за дългосрочно пребиваване. Едно лице може да получи такова право, ако е престояло в съответната държава е, законово поне 5 години. 2011 директивата е, стесни, е, без стеснено приложено на тази директива Бере Шрена, извинете, като а, се включи а, и лицата, които имат право на международна закрила, но само след като такава е отпусната. Аз предлагам това текст текста да, да гласи в дена на а, отпускане и предоставяне на международна закрила. Знаете, че в някои държави членки една такава процедура се точи няколко години и не виждам защо е, трябва да се губи толкова време за е, заявителя. Защо този 5 годишен период, е, срок трябва да започне да че след като се получи такъв статут? Друга категория е нова, която въвеждам и мисля, че това е много важно. Предлагам да разширим а, обхвата на допълнителната закрила и за лица, които бягат от страната си а, поради а, природни бедствия или предизвикани от човека такива. Важно е да разгледаме този въпрос и да създадем съответно законодателство. Когато има хора, които бягат от природни е, бедствия или други е, е, бедствия, аварии, хора, които имат нужда от такава закрила, трябва да бъдат включени тук. Мисля, че беженците от природни бедствия или екологични беженци, както се казва, трябва да е термин, който трябва да се използва много ограничен порядък за случаи на хора, които не могат да намерят закрила в първата страна по происход. Трябва да разширим и понятието семейство, за събиране на семейства също друго ключово понятие в контекста на регламента от Дъблин. Би трябвало да го разширим, като включим и братя и сестри. Значи, трябва да въведем една единна дефиниция на, на семейство в всички предложения, като това да бъде една разширена дефиниция която да затвори всякакви възможни е, правни е, вратички. Това е в, основи, е, в основни линии. Аз опитвах да, така да, да съставя един прогресивен текст, съответното ниво на амбиция. Благодаря на докладчите в Сянка за техните, на тяхто съдействие. Очаквам предложения за изменения и мисля, че реформата на системата за убежище, по която работим днес, е нещо, което Европейския съюз е, е, е нещо, е, от което зависи Европейския съюз. Да, нашия континент да винаги е бил хуманитарен, хуманен и дано да остане такъв. Сега има думата Александра Мусолини от НП. Благодаря, господин председател. Би ми се искало комисията и съветът да признаят, че всяко едно изменение, предложено от парламента за усъвършенстване на системата, трябва да бъде взето предвид. Трябва да уеднаквим действащата нормативна уредба. Ще се спра накратко върху казаното от докладчицата. Трябва да упростим процедурите, подобно на процедурите по Дъблин. Рационализирането и ускоряването на процедурите ще намали и тежеста за отделните лица. Държавите членки трябва да проведат необходимите реформи с цел борба срещу незаконосъобразните действия. Докладчицата опомена 14 държави членки, сред които и Италия. В Италия вече от 5 години насам има два отделни статута. Статут на бежанец и статут на ползващ се с субсидиарна закрила. трябва да се избегне преминаването на търсещите обежище в нелегалност. Онези, които се ползват с субсидиарна закрила, <clears throat> е вероятно да преминат в нелегалност. Трябва да се хармонизират двата статута от гледна точка на периода си на валидност. Трябва също така да има възможности за факултативна оценка. А що се отнася до определението на понятието семейство, и разширяването на приложното поле на понятието беженец, така че да бъдат включени и екологичните и климатичните беженци, мисля, че така ще се увеличи броят на подадените молби и няма да се стигне до удовлетворяващ резултат за онези, които бягат от военни конфликти или по хуманитарни причини, независимо дали кандидатстват за статут на беженец или за субсидиарна закрила. Още нещо. Докладчицата предлага и нещо ново за определението на понятието семейство. Мисля, че може да има проблеми с това. Нека видим какво е действащото законодателство. Колкото повече разлики правим между отделни категории, колкото повече увеличаваме броя на отделните категории, толкова по-вероятно е да изключим определени кръгове лица, които биха могли да влязат в едно по-разширително определение на понятието семейство. Така някои уязвими лица могат да бъдат обект на дискриминация в рамките на процедурата. Има и още нещо, което е много важно според мен – Създаването на семейство в страната на происход или страна на транзит е едно. Съвсем друго е създаването на семейство в страната, където се подава молбата за обежище. Вероятно, може да се стигне до един вид търговия с създаването на семейства. Това може да се превърне в бизнес модел. Може да се стигне поради това и до принудителни бракове. Председателят, не искам да ви прекъсвам, досието е сложно, разбирам ви, но в 11.15 към нас ще се присъедини господин министърът. Ще имаме само 45 минути за разговор с него. Затова искам да започнем дискусията на време. чувам някакъв много странен превод в ушите си, странен език, не е родният ми език, всъщност холандски е. It's not how Sophie speaks it, but it's... Um... Не е холандския на Софи. Изгубих цяла една минута, слушайки този език. Госпожа Млинар, от името на либералите. Извинявайте, изчакайте. Първо трябва да дам думата на Екаре, съжалявам. Господин Алахо от името на Екаре. Благодаря, господин председател. Екаре принципно приветства това законодателно предложение, както и няколко други свързани предложения на комисията за хармонизиране на процедурата по предоставяне на обежище и условията на прием в държавите членки. Според нас, вторичните придвижвания и търсенето на най-изгодната система за предоставяне на обежище са заплаха за шенгенската система, подкопават и доверието към системите ни за обежище. Процедурата по предоставяне на обежище е обект на злоупотреби за целите на економическата миграция. Кои хора са економически мигранти? Това са хора, които бягат, тъй като нямат добри условия на живот в страната си на происхода, не защото биват преследвани, например, поради политическите си убеждения трябва да се предоставят по-големи стимули на търсещите обежище да спазват правилата, както и да се предвидят по-строги санкции за не спазването им. Трябва онези, които не се нуждаят от закрила, да не бъдат насърчавани да злоупотребяват със системата за обежище. ЕКАРЕ е за хармонизиране на националните системи. Обедени сме, че регламентът е подходящият за целта инструмент. При все това хармонизирането трябва да се свежда до общи, строги правила, до консервативни тълкувания и до въвеждането на минимални стандарти а не до въвеждането на по-малко строги правила, залагането на максимални стандарти и даването на повече възможности за тълкуване. Що се отнася до проекто доклада на госпожа Файон, най-малко от измененията според нас няма да допринесат за усъвършенстване на предложението на комисията. По-скоро ще са в разрез с целите на регламента, тъй като ограничават задълженията и разширяват правата на търсещите обежище, като едновременно с това ограничават и възможностите за компетентните органи. Не можем да подкрепим идеята за въвеждането на понятието климатичен бежанец, нито пък за разширяването на обхвата на определението член на семейство. Не смятаме също така, че молбата трябва да бъде подадена колкото се може по-рано. Против сме и удължаването на срока на действието на разрешенията за пребиваване, за лицата с статут на беженец и съползващите се с субсидиарна закрила. Международната закрила сама по себе си винаги трябва да е временна. Ползващите се с нея трябва да се завърнат колкото се може по-скоро в страните си на происход, особено когато не се интегрират. Според нас субсидиарната закрила следва да се предоставя за срок от една година. Необходимостта от закрила при всяко подновяване на статута трябва да бъде обект на проверка. Тази проверка трябва да е задължителна във всички държави членки. Председателят, благодаря. Нека ви обясня, че не бе отбелязано, че има докладчик сянка от ЕКР в документите ми. Ще се поправя, извинявам се. Госпожа Викстрем от името на либералите. Благодаря. Ще се изкажа от името на колегата Ангелика Млинар, която за съжаление днес не може да участва. Госпожа Млинар благодари на докладчицата за отлично свършената, както винаги, работа. Тя е убедена, че проекто докладът ще подсили и усъвършенства предложението на комисията и че ни отвежда в правилната посока. Госпожа Млинар приветства най-вече предложението на докладчицата за комбиниране на закрилата с интеграция. Приветства също така предложението за въвеждането на понятието климатични бежанци. Приветства също така предложението за приравняването на статута на беженец с статута на субсидиарна закрила. Приветства също така и подхода основан на стимули, за сметка на подхода основан на санкции. Госпожа Млинар би искала да бъдат внесени някои изменения в предложението. Така, например, тя смята, че трябва да се разшири обхвата на понятието събиране на семейство с цел борба срещу вторичните придвижвания. Не би трябвало да се прилагат санкции, а стимули според нея. И накрая госпожа Млинар с удоволствие ще работи заедно с теб, Таня, и в бъдеще. Председателят благодаря, че се изказа от името на колегата, от името на Обединената левица Барбара Спинели. Приветствам юридическата прецизност. Приветствам също така и брилянтните аргументи, изложени в защита на критиката по отделни моменти от този регламент. Този регламент наистина се нуждае от коренна промяна, най-вече в онези области, които с право изтъкна Таня. Има опасност от нисходяща хармонизация. Хармонизацията е една чудесна дума, Хармонията е една чудесна дума от света на музиката, но в случая не става дума за хармония и хармонизация, по-скоро за приравняване. Много е важно на определен статут да съответстват определени правила. Имам предвид статута на субсидиарна закрила и статута на бежанец. Важно е също така да има и взаимно признаване на решенията за предоставяне на статут на беженец. Абсолютно задължително е, според мен, абсолютно задължително да се спазва принципът на забрана на връщането. Таня предлага някои изменения, които според мен ще подсилят текста. Аз също имам няколко такива предложения. Ще се спра върху някои от тях. Първо, признаването на статут на екологичен бежанец. Наистина се радвам, че в доклада толкова ясно се излага това изискване. Трябва точно да постановим за какви вреди върху околната среда може да става дума в случая. Вреди причинени от човека, като например заграбването на земи, явление, което доведе до опустиняването на голяма част от територията на Африка и Азия. Трябва да работим заедно. Обръщам се с този призив към колегите от НП и от ЕКАРЕ. Моля да помислите по този нов аспект. Важно е да се споразумеем по този въпрос. Има и още нещо, което ми се струва особено важно, а именно срока на продължителност на разрешителното за престой и продължаването на този срок. Според мен, трябва да се разшири определението на понятието членове на семейството за целите на събирането на семейства. Обръщам се по този въпрос към колегата Мусолини. Разбирам вашия аргумент, а именно, че колкото повече категории определяме, толкова по-вероятно и е да изключим определени кръгове лица. Това е вярно, но субсидиарната закрила трябва да надхвърли рамките на определението. Трябва да е по-приобщаваща. Удължаването на срока на действие на разрешителното за пребиваване. Ако това разрешително е било отменено или не е бил продължен срокът му, то може да се предвиди някакъв минимален срок за престой в Европейския съюз, например в рамките от 3 месеца. В рамките на тези 3 месеца, както предлага Таня, може да се потърсят други възможности за озаконяване на престоя. Но това няма да е лесно. Как един човек може в рамките само на 3 месеца да намери други законни възможности за престой? Джин Ламбърс от името на Зелените. Благодаря. Благодаря и на Таня Файон за много обстойния доклад. Моята група с удоволствие би подкрепила немалко моменти от него. Изказвам се и в качеството си на бивша докладчика от името, докладчица от името на парламента, когато последния път обсъждахме преработването на тази директива. Радвам се, че за първи път като законодатели имаме думата и по някои други въпроси, като вътрешната закрила и извъндържавните действащи лица и тяхната роля като предоставящи закрила. Приветствам измененията по тези въпроси. Искам да кажа няколко думи за преобразуването на текста от директива в регламент. Ако ще се приеме регламент, който занижава стандартите, то може да се стигне до реален проблем. Готови сме Готови ли сме за регламент в момента или не? Може би е по-добре да се запази директивата. Комисията трябва да помисли по този въпрос, според мен. Каква е реалността? Каква е реалността в държавите членки? Определянето на статут в продължение на години подновяването на процедурата за определяне на статут всяка година е кошмар за повечето държави членки. Трябва да вземем предвид тежеста, която им вменяваме по този начин в какво положение ще се окажат и ползващите с международна закрила и техните семейства. Тук също се крият големи рискове, рискове за психичното здраве на ползващите се с международна закрила. Има и риск от неинтеграция. Ако един човек в продължение на години няма сигурност по отношение на статута си, то за какво му е за Бога да участва в интеграционни мерки? Не малко работодатели също не биха били готови да му дадат работа, именно защото няма да знаят дали след година този човек все още изобщо ще е на територията на страната трябва да гарантираме повече стабилност за ползващите се с международна закрила, както и за държавите членки задължителното редовно преразглеждане на статута във връзка с това е нещо, което в никакъв случай не би трябвало да подкрепяме. Последния път комисията излезе с предложение също така за уеднаквяване на статута, статута на субсидиарна закрила и статута на бежанец. Нещо, което тогава приветствахме. Факта, че някой се ползва с субсидиарна закрила, не означава, че той е някакво свръхсъщество, което може да съществува с по-малко ресурси в сравнение с ползващите се с статут на бежанец. По въпроса за удължаването на срока на действие на разрешителното за пребиваване. То не, той не бива да бъде, то не бива да бъде обвързвано с редовното преразглеждане на статута, според мен. С удоволствие ще работим с докладчицата в бъдеще, например по въпроса за преразглеждането на определението на семейство, както и включването в определението на бежанец и на понятието екологични бежанци. Благодаря на Джин. Господин Касталдо трябваше да се изкаже от името на СПД, но като че ли не е тук. Имаме ли време да дадем думата на представителя на комисията? Съвсем накратко. Uh, well, благодаря, господин председател. Също приветствам текста на докладчицата, който отговаря и на основната позиция на комисията, именно, че е необходима повече хармонизация. Знаете двата основни елемента на това предложение, а именно увеличаване на броя на одобрените молби в държавите членки, както и избягване на занижаването на стандартите всеки път, когато избухне криза. Радвам се, че докладчицата застава за тези две цели. Малко съм притеснен от тези изменения, които предлагат факултативни клаузи, най-вече за преразглеждането на статута и правилата за вътрешната закрила. Вътрешната закрила е много важна с оглед на уеднаквяване и броя на одобрените молби. Има някои неща, които трябва да бъдат доточнени, например за отнемането на статута и връщанията. Не знам дали би трябвало да включваме в обхвата на понятието бежанец и бежанци бягащи от природни бедствия или бедствия причинени от човека. Има редица други инициативи на Европейския съюз, насочени към тази целева група. Не бива, според мен, на бягството от климатичните промени да е основание за получаване на закрила. Радвам се също така, че докладчицата излиза и с предложения за интеграционни мерки, както и че подкрепя като цяло нашето предложение. Думата има Таня за обобщение. Благодаря, колеги. Съвсем накратко първата ми реакция показаното от комисията мисля, че твърде често тук е, казваме, сега е подходящия момент за амбициозни предложения. Не може всеки момент да е момент за амбициозни предложения, но искам да благодаря на колегите Сянка и на останалите колеги, които участваха. Благодарим за коментарите, вземам предвид казаното от тях, благодаря и за подкрепата, защото така си създавам по-ясна представа на къде вървим. Основната ми цел, която споделят и някои от колегите, е хората, идващи в Европа, които имат нужда от международна закрила, да могат да разчитат на някаква стабилност в живота си. И за това тук се опитвам да постигна тази цел по-близо до един устойчив вариант, да няма наказание, да се насречи участието в обществото, включително е, е, да се предприемат мерки за обединение на семейството. Очаквам по-нататъчната дискусия с комисията и съвета и се надявам да продължим да работим по един амбициозен начин. Благодаря, Таня. Това е важен въпрос. Той е част от реформата. Благодаря за презентацията. Благодаря на докладчиците Сянка за участието. Крайният срок за подаване на изменение е 24 март. Благодаря, колеги. А сега министърът предстои да дойде. Имаме само 45 минути за среща с него. Това е съвсем кратко. Така че, моля ви, не излизайте от залата. Надявам се, че в 11.10 ще можем да започнем. 11.10. Моля ви, не излизате от залата. Не излизайте от залата, повторя председателят. Започваме в 10, в 11.10. И така. В 11.10, моля, не в 11.15. Colleagues, take your seats now, please. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Thank you, colleagues. Um, I know you're all starting to indicate already. I've just mentioned this to the Minister. Благодаря ви, колеги. Много се радвам, че сте тук. Ако искате да се изкажете, дайте ми знак. Много се радвам, че господин министърът е тук, за първи път е тук и а, се радвам, че има готовност и желание да говори пред нашата комисия той знае, че сме работили по темите Даблин и международната закрила тази сутрин. Ясно, че нещата на терена а, са нещо различно и той е готов да обсъдим тази тема. Ще говори 10 минути. Е, ще говори за връщането, за уязвимостта на хората, които се връщат за натиска във връзка с трансферите по Дъблин. Ще се занимая с всички тези въпроси и а, след а, това 10-минутно изказване ще чуем всички вас, но моля ви, бъдете изключително стегнати в изказванията си максимум една минута всеки, за да можем да чуем всички и след това да дадем думата за отговори. Така, без да се бавя повече, давам думата на Яниса Мишелис. Благодаря. Дами и господа, много се радвам, че съм тук. За мен това е чест независимо от това дали сме съгласни или не, всеки път, когато съм тук, съм с впечатлението, че се намирам в естествената си среда. И колкото повече обсъждаме тези теми, толкова лесно можем, е, толкова повече можем да направим за разрешаване на тези въпроси и за беженците, за мигрантите, за хората на Европа. През 2015 година 850 хиляди беженци и мигранти минаха транзитно през Гърция, близо 10 е, хиляди дневно. Гърция с европейска помощ толкова колкото имаше на разположение. Се опитваше да управлява ситуацията. Нямаше а, а, катастрофи, нямаше конфликти, нямаше а, е, починали. И гърците проявиха много силна подкрепа към мигрантите и бежанците. намаляха притичащите се беженци от 10 000 на 2500 наследствие от споразумението с Турция. Успяхме да затворим лагера до Домени без да има сблъсъци, условията се подобряват постепенно и в днешно време условията са добри. Е, те месеца след затварянето на домени сме създали центрове за подслон за хиляда души. и а, записахме всички, които са в страната ни. Ситуацията е добра, никой вече не живее по палатки, има жилища, фармацевтична помощ, вакцини за децата. От... А, всъщност получихме Поздравление за това от Международната организация по здравеопазване. Над хиляда са местата и успяваме да приятим всички. Опитваме се да създаваме сигурни зони в лагерите за децата. На островите положението е тежко, не само защото има прекалено много хора, но и защото възникват популистски настроения и хората на островите се безпокоят за бъдещето. Опитваме се да подобрим ситуацията. В Мория загинаха трима души през зимата. И е, популизмът е, се разви. Кметът отказа да приема повече беженци. Това е расистска реакция. И е, това, което ме безпокои, е, че нямаше противна на нея реакция. Нямаше как да променим ситуацията там и след 2-3 седмици, след 2-3 месеца може да се озва в същото сложно положение. За това е необходимо депутатите да се намесят, за да изчезне това явление да се подобрят условията в лагерите, да се предостави настаняване, да се създадат и центрове от затворен тип, за да може да се гарантира по-добро обслужване и по-добра обработка на кандидатурите. Генерална дирекция вътрешни работи е, се ангажира с въпроса. През 2018 година възнамеряваме да затворим и други лагери и да създадем допълнителни 10 000 места за настаняване, за да може търсещите обежища и мигрантите да могат да пребивават по достойно начин. И така, това са плановете. Позволете ми сега да се върна на доклада на Сесилия. Отличен доклад. Не съм съгласен с напълно всичко, но фактът е следният доклада на госпожа Викстрам е добра база за разговори, защото за нас предложението на комисията не може да бъде разглеждано като стартова точка. Няма солидарност и начинът по който се измени регламентът от Дъблин, трябва да взема предвид, че до сега той не е бил приложим на практика. Въпросът не е дали става дума за Гърция и за Италия. Въпросът е, че този регламент не е приложим. И ако се увеличат прииждащите, няма как да се задейства този регламент. Необходимо е да се действа по нови законодателни мерки. Смятаме, че е необходима автоматична процедура просто да не се вземат всеки път нови решения. Това не води до никакви ползи. Трябва да има автоматична процедура, която да взема предвид качествени критерии и да се говори за 100%, а не за 150%. Но ясно е, че това ще се уточни в обсъждането на техническите подробности. Няма значение за коя държава става дума. Днес това са Гръция и Италия, после може да са Германия и Полша или Унгария. Ако нещата са такива, каквито бяха преди Дъблинския регламент, съответната държава просто ще бъде залята и когато няма възможности за подслон, това може да е, създаде огромни проблеми независимо от това, за коя държава става дума. И така, не искаме гъвкавост при солидарността. Може да приемем компромис, да кажем както е при втората точка, посочена от Сесилия. Важно е от политическа гледна точка – поне всяка държава членка да приеме определен брой бежанци и оттам нататък може да се увеличи този брой. В Гърция обаче това не функционира. Доброволното, доброволните мерки не, дойстват, не действат. Получихме само 15% от това, което поискахме. И по-голямата част от средствата идваха само от някои държави членки Германия, Холандия, Швеция, Португалия, но нямаше реакция от, другите държави, от всички държави членки заедно на нашето искане е за помощ. С доклада на госпожа Викстрем разполагаме с добра основа за разговори. Ще представим изменения, Сесилия. Има някои елементи, по които не сме напълно съгласни, но като цяло смятаме, че доста неща са е, свършени. Има някои елементи, които са приложими и а, за нас това е добра начална стъпка в разговора. Няма да се връщам отново на гъвкавата сигурност, която за нас не е решение. Необходима е действителна сигурност. Готов съм да отговоря на действителна солидарност. Благодаря. Чакам въпросите ви. Благодаря Господин министр, колеги, списъкът на желащите да се изкажат е изключително дълъг. Темата е много важна. И бих желал да дадем възможност на господин министър отговори на зададените от вас въпроси. А, и така, започвам от координаторите. Госпожа Мецола. Благодаря много. Е, министър Музалос, благодаря ви много за е, това, че е, редовно ни предоставяте информация за случващото се във вашата страна, където дойдоха толкова много нови хора през последните години. В заключителните си коментари казахте, че основният елемент е солидарността. Напълно съгласни сме с това каквито и да било промени в настоящото право, трябва да взема това предвид като основен елемент. Вчера обсъдихме темата в известни подробности, господин министр. Можете ли да кажете нещо повече за това колко души влизат по настояща ми и колко биват връщани по споразумението с Турция? Също така разговаряхме с службата за обежището за средства, които са е, предоставени на вашето правителство, за да може да се помогне за обработката на исканията за обежище. Как вървят нещата в тази област? Ресурсите, с които разполагате, пропорционални ли са на предизвикателствата, с които продължавате да се сблъсквате на островите или, на, или в континентална Гърция? След няколко минути трябва да отида на срещата на върха на ЕНП, но ще случам отговора ви по интернет. Госпожа Сипо, благодаря много, благодаря на господин министъра, който винаги е готов да ни предостави информация за положението в Гърция. Имам няколко въпроса за сегашното положение. Високо е, ценя това, което споделяте. Казва, че не само има много беженци, е това, че през последните години нещата са се променили в други области, свързани с поразумението с Турция, т.е. възлагат ви се нови задачи, за които също трябва да се подготвите. Гърция в известна степен продължава да е в ситуация на бюджетни ограничения. И моят въпрос тук е, като се има предвид колко много са предизвикателствата, особено във вашата страна, особено на островите, каква е подкрепата, която ви предоставят европейските агенции каква е подкрепата, която получавате от държавите членки, защото съм напълно съгласна, че тази формулировка гъвкава солидарност е, става още по-безсмислена с оглед на това, че някои държави не дават и стотинка. И така, какви са потребностите ви от гледна точка на техническо оборудване, служители, средства и необходими ли са ви повече служители в администрацията за проверка, за обработка на кандидатурите за обежище, трябват ли ви повече съди, повече адвокати, имате ли възможност за обучение за тези служители и има ли ограничения за назначаване на нови служители поради политиката на бюджетни ограничения. Благодаря, Биргит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 беше ми казано, че ще имаме двустранна среща с министъра, така че за да спестя време, няма да се изказвам сега. Благодаря, Сесилия. Корнелия Ернст. Гуе. Благодаря. Радвам се, че сте отново тук. Е, хубаво е да се превърне това в една добра така традиция. Е, това е важно за нас, е, пък и за Гърция. Интересуваме три неща. Казахте 5% от стоките и услугите, които са обещани от Европейския съюз, пристигат до Гърция. Бихте ли прецизирали, бихте ли казали точно е, какво не е доставено, какво е доставено и какво осложнява допълнително е, положението? След това разпределението на, на беженците е, очевидно е там. Е, те пристигат първо там, е, от Средиземно море в Гърция, в Италия. И когато в бъдеще говорим за разпределението на беженците, какво е за вас особено важно? За нас е важно от първия ден да бъдат разпределени беженците. И да се е, наистина, защото това е важно за тези приемащи държави. Е, третия въпрос. Е, непълнолетните. Как стоят нещата? Как стои въпроса с непълнолетните? Бихте ли доуточнили проблема с тяхното пренасочване, преместване? Какви проблеми съществуват в това отношение и какво трябва да прави комисията, съвета, и, за да окаже по-добра подкрепа в това отношение на Гърция? Франческа Аржентини за зелени. Благодаря, господин председател. Два въпроса, на които искам да се спра. Първо, доближаваме се до едногодишното едногодишното споразумението с Турция 18 или 20 март, която дата си изберете и се надявам, че следващата седмица, надявах се, че следващата седмица ще имам, щяхме да имаме дебат, но НП и либералите за съжаление, за срам, блокираха тази възможност за дебат в пленарна зала, а е е необходим парламентарен контрол по темата. Приветствам казаното във връзка с решението на съда в Люксембург, че не те трябва да вземат решения за връщането на хора от Гърция към Турция. Моят въпрос е, ако е така, тогава къде трябва да търсят хората защита на своите права. Вторият ми въпрос е прехвърлянето. Холандски министр на обежището и миграцията каза, че не трябва да приема толкова хора от Гърция, колкото се е предвиждало, защото хората, които идват, не отговарят на критериите. Предвиждало се 60 000 да бъдат прехвърлени, но само 24 000 ще бъдат прехвърлени, останалите не отговарят на критериите или са дошли след споразумението с Турция, или нямат подходящата националност, която има голямо значение – при вземането предвид на кандидатурата за обежище. И така държави членки не говорят за бройки, говорят за проценти и тогава нещата ще се влушат още повече. Благодаря, госпожа Уинберг. Е, е, благодаря, че сте тук, господин министр, днес и благодаря ви за вашата информация. Казвате, че нещата се подобряват че можем да помагаме на хората, да им осигуряваме здравно обслужване, че започвате да изпълнявате изискванията. Но по регламента от Дъблин се предвиждаше е, мигранти и да бъдат връщани. Колко, каква бройка от мигрантите при вас са от Сирия? Защото ние сме с убеждението, че повечето са оттам. Колко са всъщност? И колцина са върнати в Турция според споразумението. Благодаря. Нека да ви кажа сега кой ще се изказва. Мален Бион. Е, Благодаря. Благодаря, господин министър. 160 неправителствени организации изпратиха едно писмо, отправено не само към вашето правителство, но и към всички правителства за необходимостта да се промени европейската политика за убежище. И един от проблемите, който се очертава там е, че реалната политика, която провежда Европа, е тотално откъсната от действителността. тук следва да поставим въпроса и за лагерите на островите в Гърция. Когато те се превръщат в институция, ние сме наясно колко трудно са условията там, Крайно време е парламента да се обърне към съвета и да иска предложение за затваряне на тези лагери. Значи това, че ние си затваряме очите пред тяхното съществуване, дава възможност, примерно, унгарското правителство да възприема такава политика. Ние трябва да осъдиме е, тези е, събития и тук, и в съвета. После чуваме, че има натиск упражняван върху Гърция за промяна на законодателството, за да може да се връщат в е, Турция, е, да се връщат в Турция лица, които принадлежат към е, уязвими групи и в момента не подлежат на връщане. Така ли е? Комисията и съвета настояват ли за това? Каква е позицията на гръцкото правителство? Имате ли нужда от подкрепа от наша страна, за да противостоите на това искане за промяна на законодателството, особено, що се отнася до малолетни. Господин Кърхоп. Ми ερώτηση Господин Киркос, извинявайте. Благодаря. По данните е, които имаме последно, броят на е, сирийците, които минават в Гърция, е, е намалява непрекъснато. Какви са е, проектите на правителството за създаване на затворени центрове? Моника Холмайер, моля. Herr Господин председател, господин министр, имам четири въпроса. Първият. След като 19% е, процедурата да, в съда трае 3 до 4 години, 90% от е, е, делата, които там се сбавят по толкова. Въпросът ми е какво прави гръцкото правителство, е, е, е, процедурите според гръцкото право да бъдат съкратени значително. Сега трае 6 месеца, за да се вземе решение и то, то добро и точно. След като за съжаление, е, Гърция твърди се, че не предлага е, съответните е, данни. Без това, съответните отчети, без това не могат да се ползват европейски средства как ще оправдае сегашните разходи, които, последства, които е от Европейския съюз и връзката между това и неплатените средства. И след това въпроса с Турция и каква е бройката на беженците, които се намират на материка, не по островите. Е, и къде е пада ударението върху островите или е, в континентална Гърция. И по близо, близо 220 хиляди беженци са настанени в е, е, различни лагери. Това е, е контрапродуктивно. Моята молба е възможно най-бързо да се изясни тази ситуация. В противен случай ще се стигне до агресия и нежелателни последствия. Елиш Лайнг. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин министър, че е, е на посещание при нас. Вие говорихте за реформа на регламента Дъблин. Аз съм докладчик е, от социалистите и демократите по тази тема. Когато обсъждахме е, този въпрос, очертах някои от предизвикателствата за допустимост или недопустимост което може да се окаже допълнително бреме за приемащите страни. Затова искаме и предвидените разпоредби да бъдат заличени. Това се предлага в нашия доклад. Същото се отнася и за намаляването на горната граница на праговата стойност. Въпросът е дали да се задейства механизма единствено в спешни случаи. Аз лично съм е, много изненадана от е, толкова ниското качество на дискусиите в съвета. Тук обсъждаме това предложение, а съвета се опитва да, да покаже, че е съгласен с идеята за солидарност, но когато става дума за доброволен модел, ние от опит знаем, че това няма да сработи. Искам да знам дали комисията и съвета упражняват натиск за това малолетни или представители на уязвими групи е, да бъдат връщани в Турция. Това, което запита и госпожа е, Бьорк. Има ли настоявания за промяна на законодателството? След uh, е, цяла година започнахме работа с групата езиди, които пристигнаха в Португалия. Ще има и още една група следващия месец. Какво, какво се прави, е, какво се предвижда за уязвимите групи, като езидите, например? Има и много други такива групи. Те не следва ли да имат приоритет при преместването, като се има предвид именно, че са уязвими? После, непридружените малолетни. Абсолютно споделям притесненията на колегите. Има, примерно, блокиране на усилия в това отношение заради тълкуването на комисията, че нали, такива непродължени малолетни да се връщат в страни като Афганистан. Безумно, напълно безумно, като имате предвид така и атаките срещу болници там и така нататък. Колко души са преместени от Гърция през 2016 година и колко нови емигранти влязоха в Гърция? Може ли да ни кажете? Колко души са задържани в приемните центрове? Абсолютно е необходимо да има демократичен контрол, защото е, сделката с Турция е и неморална, и незаконна. Е, да съм сигурен, че никого не съм пропуснал, казва председателят. Не, добре. Благодаря, колеги, за това, че бяхте толкова дисциплинирани и си спазихте времето. Господин министр, заповядайте всеки път, когато сте били при нас, вие отговаряте на всички въпроси, така че възползвайте се от времето сега и го направете. Да, надявам се, че няма да забравя. Имаше много въпроси. Някои от тях се повтарят и моля да ме извините, ако Е, пропусна нещо. Във всички случаи имам най-добро намерение да ви представя истината. След споразумението с е, Турция, е, всеки ден в Гърция влизат около 100 души. И около 30-40 напускат на седмица ние прилагаме много, много скрит, стриктно принципите на международното право за разглеждане на заявките за обежище и спазваме е, разпоредбите на Международната конвенция. Всички, които търсят обежище от Марокко, Алжир, Бангладеш, те имат право да поискат подобна процедура. И отново повтарям, ние прилагаме съответните процедури на базата на разпоредбите на международното право. Всеки случай бива разгледан отделно и е, в съответствие с конкретния случай. Поради това и се получава това забавяне за връщането на лицата в Турция. Има и един друг проблем. Нямаме капацитет да ускорим е, процедурата. Не сме в състояние да вършим чудеса. Не е толкова въпрос на средства, а просто страните членки не помагат на Европейската агенция. И не искам да обвинявам агенцията, обвинявам, така да се каже в кавички, страните членки, които не помагат на Европейската агенция да реагира на създалото се положение. Ακούω διαμαρτυρίες από κάτω. Καταρχήν νομίζω ότι... Във всички случаи има оплаквания, има протести. Но, така е, така е. Имате, има цифри, които показват именно това. Каква е помощта, която идва от страна на Европейския съюз, е, свързано с споразумението с Турция? Нека да ви кажа. Страната ми се намира в трудно положение. И не искам да отправям обвинение. Това е най-лесното. Не съм дошъл тук и да се правя на герои а просто искам хладнокръвно, логично да изложа къде има несъответствия и къде са положителните постижения. Има помощ от Европейския съюз, ние получаваме. Без тази помощ ние нямаше да оцелеем. Нямаше да можем да извършваме това, което правим. Но също така е верно това, че тази помощ не е достатъчна. Тя е по-малко от е, това, което обеща Европейския съюз и идва по-късно, отколкото е, момента, в който ни е, е необходима. И ние повтаряме това непрекъснато. Считам, че този въпрос трябва да се реши. Нямам намерение да обвинявам нито комисията, нито Европейския съюз, нито Европейския парламент. Аз искам да благодаря за помощта, която получаваме, но моля да получим цялата обещана помощ и моля също така Европейския парламент да продължи все повече да се ангажира в тази ситуация. Напълно сте прави От 40 години ние се опитваме да работим по темата емиграция, съответно създаваме структури, включително министерство, но положението в страната никак не е лошо, никак не е лесно с бюджетните економии и така нататък. Така че нормално е, че има забавене. Не е вярно, че са 16 000 души на островите, около 9 000 е цифрата. Така е, в един момент тя възлизаше на 14-15 хиляди, но това беше в края на лятото. ние преместихме доста хора, младите, по-болните – но така или иначе, тези, които остават, имат нужда и от по-големи е, лагери, от е, е по-пригодени центрове, с цел да се опазва и тяхната сигурност. 2% от, е, от е, е, нелегалните да са от мигрантите да са нелегални и престъпници, това си е, е заплаха за е, останалите мигранти. Така че ние нямаме извинения, но нямаме и не е необходимо и да се обясняваме. Що се отнася до споразуменията за прехвърляне в е, Турция? В споразуменията между Европейския съюз и Турция не се експлицира материята, ние не сме за това да връщаме е, всички е, бежанци е, за винаги в е, Турция. Аз съм се срещал с 13 министри. Е, изпратихме писмо, говорихме за 17 от тях, изпратихме писмо на Тимерманс, няколко пъти бях в Турция, пращахме писма до Турция. За нас е очевидно, че те нямат намерение да отговарят и нашите правителства нямат намерение да поемат рискове за подобни прехвили. Независимо от всички трудности, споразуменията с Турция е своего рода, своего рода глътка въздуха, не е дългосрочно решение. И, както вече казах, Не става дума за упражняване на натиск. Въпросът е да търсиме е, равновесие между това, което искаме и реалността. Надига се расизъм, надиг, надига се крайната десница, популизма. Виждаме го в Европа, но в е, нашата страна се успяваме да удържим до момента нещата. Аз лично съм лекар и е, все едно казвате на болния, болен сте, ама това не е нито лошо, нито добро. Има умора, има трудности, не обвинявам никакво, никого, но ние трябва да надхвърлиме чувството си на умора и на страх и да намериме решение на проблема. Αφορά ευαλώς. Προσπαθούμε να το κάνουμε σιωπηλά, προσπαθούμε να το κάνουμε сега сега. Започнахме с преместването на най-уязвимите групи. Внимателно го правим, стъпка по стъпка. А, Трафикантите и те са там. Нали? 300 е, непридружени малолетни са прехвърлени към островите, от островите. В, на островите има по-малки структури за не по, придружените малолетни но в полицейските управления няма непредружени малолетни. Това са фалшиви слухове. Имаме създадени нови структури и ги извеждаме от лагерите. От 4 месеца няма малолетни в полицейските управления. Опитваме се да създаваме по-малки структури за тях. В е, цялата тази тематика се прокрадва огромно лицемерие. Всеки обвинява Гърция за непридружените малолетни, какво правя тя. Ама извинявайте, е, въпросът е скандален, но не за Гърция, за цяла Европа. За 7 месеца ние създадохме 400 е, места, за да приемем тези деца, 2200 са те непридружени. Европа твърди, че ги е, приема, но реално е приела само 600. Какво да правим с останалите? Къде да отидат? Това са непридружени малолетни. Кажете, какво да ги правим? Албанци, иракци, Също в Европа уж се приема необходимостта да има вътрешно преместване. 400 е била приятата бройка, но са преместени малко повече от 200. Защо? Защото Европа, която не е подложена на натиска, на който сме подложени, ние ни казва, че има нужда да приготви структурите си. Значи през всички тези месеци 27 страни не са могли да създадат а, места за 400 деца а пък ние можем да създадем възможности да приемем над 200, 2000 и пак е, ние сме е, обвиняваните. И неправителствените организации ни обвиняват добре, да, получили сме много е, пари за изграждането на центрове за такива деца, но те не, да, не дойдоха на време. Имаше много голямо забавене и всеки път се обръщат с въпроси към нас. А, ние чудеса правим, за да се справим. И е, ние сме тези, които трябва с неправителствените организации да решим проблема и да постигнем някакво равновесие. Една неправителствена организация, която получава а, средства за да създаде структура за непридружените малолетни, е, после почва да ни обвинява пък, че няма структури за а, възрастните. Ама аз не съм получил а, достатъчно средства, за да създам структури и за едните, и за другите. Сега е, е, преразпределянето, преместването, е, това са въпроси, които за вас, за повечето от вас тук, това е теоретичен въпрос. За нас това е жизнено важен въпрос. Това е ежедневие. За нас, за, за Италия, това е проблем е, жизненно важен. 9000 е, е, връщания и 12 000 премествания от с 60 на двама от 60 бъдат връщани. Тези 12 хиляди е, се връщат, разпределят, но остават 20 хиляди, които са на гърба на моята държава. Е, и Това се опитвам да ви кажа за нас. Това не е теоретически проблем. Това е, е непосредствен е, и е, практически проблем. Същото се отнася и до самите беженци. Въпросът за тях, за пренасочването, за преместването не е на теория. Това е един въпрос непосредствен, нетърпящ отлагане. Е, когато а, е, ни опреквате, а, е, аз искам да ви кажа, моля, помогнете ни да а, изпълним а, тези решения на Европейския съюз. Някой тук каза за а, преместването а, 25 хиляди подлежат на, на преместване. Окей. Okay след като имаме цялостните цифри, оказва се, че 30 хиляди, които поддържат на преместване, общо 12 хиляди от тях са преразпределени. За нас е, е, както казах, изключително важно. Веднъж поне в седмицата ще ви помоля се съберете и помислете кой отговаря за това, че не се осъществява преместването на практика? Аз е, ви слушам, слушам и вашите е, така бележки, забележки, критика, но е, е, нека да помислим какво е темпото на това преместване, на, тези, на това пренасочване на беженците. Няма време да се бавим с е, обежищата. Е, Сега системата за убежище в Гърция говорят за Германия, за Швеция и техните системи. Те съществуват от много години насам. Те имат опит, те имат още от 50-те години те имат опит в това отношение на труп пан е, имат услуги, които е, съществуват е, от 63-та година. не е така с нас. и сега ние нямаме такива служба за давлено на и за прием, приемане. Ние е, сме свикнали с обстоятелството, че сме страна транзитна и сега от три години нещата е, се е, променят. От 3 години имаме такава служба от и 1000 и 1500 души работят в е, е, тази сфера. Да, бавим се, е, но обежището е сложна процедура. Търсенето на обежище и даването на обежище е сложна процедура, изисква време. В Германия срокът е 17 месеца отново Женевската конвенция не трябва да оставаме е, е, впечатление, че нашето правителство е, е авторитарно, но е, понякога наистина с убежището е, и процедурата по убежище се злоупотребява. Никоя страна е, е, с, изпаднала в подобно състояние, не би се справила по е, друг начин. Така че, моля, е, помогнете ни. Е, има, е, трябва да помислим и за едно друго е, явление. Аз е, приемам вашата критика. Разбира се, трябва да работим допълнително по убежищата, но вие, които оставате тук, наистина трябва да помислите за това, че на Гърция трябва да се помогне, за да се улесни процедурата по даване на убежище нещата опират и до е, националното право, и до договорите. Още няколко неща и ще спре. Създава се впечатление, сега разбира се, аз съм е, нали, министър от правителството, но искам само да припомня, че според нас е, международното право налага всеки търсещ убежище да бъде разглеждан по-отделно, неговия случай и молба. Това е и нашата позиция. Но под е, целия натиск ние е, действаме по този начин. Ние оказваме, отделяме отделно, е, специално внимание на всеки търсещ обежище. Но това ни коства много. Въпреки това продължаваме да прилагаме тази практика – сега, доколко е, това се вмесва в международното право, е, въпросът е оспорван. Но ние е, прилагаме е, международните закони и толкова. Сега, е, аз съм тук пред вашата комисия Либе е, и тук е, често се говори за неохранявани граници и в контекста на Дъблинския регламент се говори за това, става дума за това, че границите трябва да бъдат охранявани. Ще ви кажа следното. Това е обида срещу моята страна. Това е, е обида срещу гръцката е, култура, защото е, морските граници са такива, каквито са. Е, тук това, което ви казва Фронтекс и международната е, то право, че ние трябва да охраняваме добре външните, външните граници и е, морските граници, но често сме свидетели на давещи се в е, нашите териториални води и Имаме е, съответните служби е, и вече от е, последните години, но продължават и те действат, продължават да ни опрекват, че не пазим добре границите си, но ние го правим и абсолютно спазваме буквата на международното право. Вторичната миграция в Европа спря благодарение на това – вече е, на практика това вторично е, придвижване, тази вторична ми, миграция от е, 2008 е, е, има години, когато е, е нулево, но е, от 2008 общо взето има спад. Е,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 Колеги, е, съвсем е, бързо да приключим с е, един процедурен въпрос, след което гласуването. Всъщност двете точки по дневния ни ред, които предстоят преди да пристъпим към гласуване. Ако обичате бързо да ги отхвърлим, това е точка 6. проекто становище за финансовите правила, е, отнасящи се до е, общия бюджет на Съюза. Знае, че никой не слуша, но ще е, минем през тях набързо. Господин Виоти ще бъде, Виоти ще бъде замесен тук от господин Циприо по този въпрос ще ни представи предложенията за изменение на текста на комисията. Е, господин Виоти, по-скоро господин, госпожа Циприо, ако обичате съвсем набързо да представите е, измененията, е, ще съм ви благодарна, ако направите бързо. Благодаря ви много, господин председател. За съжаление, докладчика ни Даниеле Виоти не може да присъства. Той ми даде своите бележки в писмен ще ги представя. Най-общата му констатация е, че предложението на комисията може да бъде до, по, до усъвършенствано е, чрез допълнението от нашата комисия и той добавя пет конкретни въпроса. Първо, е, новия финансов регламент трябва да дава възможност да се проследят е, поетите ангажименти за плащания, за да се отразяват приоритетите и целите на същия въпросния Европейски фонд. По този начин комисиите по-лесно ще упражняват бюджетен контрол по определени политически сфери на на политиката. Второ, е, счетоводните методи е, и естеството на разходите е, на но и също така, че насърчаваме варианта за упростеното отчетност прозрачността на агенциите, е, членовете на управителните съвети и е, различните комисии е, трябва системно да публикуват декларации за имотното състояние на уебсайта на съответните агенции. Трябва да има стандартен формуляр за това, стандартна форма, но трябва да се отчитат и конкретните характеристики на всяка агенция. Мерките за контрол от държавите членки. Предложението ограничава кръстосаното съответствие между оценките и одитите. Не се смята, че мерките, смята се, че мерките в някои държави членки не са особено успешни и затова се иска от комисията да разчита повече на успешните мерки, е, които се прилагат, тъй като те имат най-много смисъл от гледна точка на е, бъдещото управление. Ревизирания финансов регламент е, разширява поверителните, доверителните е, ния фонд на Съюза. Е, е, този Trust фонд е един успорван финансов инструмент. Тези фондове са разли... успорвани. Трябва да се използват само в ограничени случаи, тъй като те изключват парламента от бюджетен контрол. Е, те не трябва да финансират външни и вътрешни действия на Съюза също времено. И накрая тези доверителни фондове трябва да се използват само за действия, където е, е, приноса на трети страни е, е значителен и представлява над 66% от е, цялостния разход е, по, под фонда и е, освен това е, е, е изключително важен, неизбежен. Това е което нашия докладчик иска от мен да предам тук. Сега очаквам изказванията ви. Томаш Джадовски от НП има думата. Сега. Господин председател, знае, че времето ни е кратко. Ще говоря бързо. Вече от три години повтарям това, което сега ще кажа. Но пък повторението е майка на познанието. Така, първо, благодаря на господин Виоти за предложението. Въпросът е доста технически и компетенции на нашата комисия са ограничени в това отношение. Като ли бе, ние трябва да се борим за достатъчна гъвкавост за Европейски съюз и бюджета. Така че да има бърз и ефективно разходване на средствата в рамките на Европейския съюз в момент на криза. Но това трябва да върви паралелно с съответните е, ния контрол върху финансирането. Така трябва, е, че трябва да има баланс между гъвкавост и контрол. Друг е, момент, е, прехвърлянето на средства от сфери, където има излишък към, излишък към сфери, където има недостатък недоста, недостиг. Всяка година се потъват големи суми и са просто загубени за, да кажем, кризата с миграцията. Е, опитваме се да спасим нещо в последния момент, но това е трудно. Е, и е, съм съгласен с господин Виоти, че ни трябва по-добра структура на европейския бюджет, за да е ясно как европейските политики ще бъдат финансирани. За съжаление, бюджетната номенклатура се е заложена в бюджетните правила, където отделните е, пера, е, цели е, се припокриват. Но това е тема на отделна дискусия. Сега въпроса за европейските доверителни, европейския доверителен фонд. По това предложение трябва да кажа, че според мен и Либе, създаването на такъв фонд не трябва да доведе до други е, дейности, които не могат да решат достатъчно финансиране, например миграционните въпроси. Е, после централните агенции. Е, не съм съгласен с предложението на социалисти и демократи не мога да си представя друго предложение за децентрализация на агенциите, защото изпълнителите и децентрализираните агенции с, попадат в различни правна а, а, хипотеза. И е, мисля, че а, е, е, няма да е възможно на практика това, което предлага докладчика връзка с декларирането, декларациите за интерес благодаря, председателя. Съжалявам, че е, някакси така е, набързо трябва да е, обсъдим този въпрос, е, но времето ни притиска. 17 марта е крайния срок за изменение. Сега за три минути, ако можете, е, актуална информация за Европейската агенция за обежищата. Благодаря. Състояха се два кръга от тристранните разговори вчера и на 7 февруари. И двата кръга от тристранните разговори според мен бяха много ползотворни. Постигнахме добър напредък. Имаше различия, разбира се, между съвета и парламента. Европейският парламент настоява за създаването на една силна, независима агенция, която да предостави на държавите членки така необходимата им помощ. Съветът пък смята, че държавите членки трябва да оказват по-силно въздействие върху тази агенция. Възникна обичайното противоречие в случая между съвета и парламента. Стигна се и до някои други по-дребни конфликти по време на тристранните разговори, върху които няма да се спирам в подробности. Най-спорният въпрос е въпросът за мониторинга. Надявам се да можем да го обсъдим към края на преговорите. Имаме различия и по въпроса за обучението, за баланса между изпълнителния директор и управителния съвет. Трябва да кажа като цяло, обаче, че преговорите протичат в положителна атмосфера. Установено е добро взаимодействие между комисията, съвета и парламента. Провеждат се и редица заседания, посветени на технически въпроси. Като цяло мисля, че по техническите въпроси постигаме много добър напредък. Затова и смятам, че ще успеем да приключим преговорите по време на Малтийското председателство, вероятно в средата на месец май. До тогава, ако желаете, ще ви докладвам още веднъж. Благодаря, господин председател. Председателят, да, при всички положения ще ни докладваш. Много се радвам, че се вмести в рамките на 3 минути. Господин Коейо, но само за 30 секунди. Благодаря. Благодаря на Питер за добрия дух на взаимодействие, който установи по време на работата. Ще се спра върху две неща новото правно основание за тази агенция трябва да бъде изготвено колкото се може по-бързо. Но съветът реши да промени структурата на предложението на комисията. Не разбирам защо. Продължавам да не разбирам. Мисля, че тази предложена промяна ще доведе до нежелателно забавене при преговорите. Второто, което искам да кажа. Много е важно да бъде създадена една силна агенция, която да подпомага държавите членки в моменти на криза. Една агенция, която да е и в състояние да предотвратява кризи. Не искаме да одобряваме новото правно основание само като символичен акт. Трябва да допринесем за функционирането на общата европейска система за убежище. Държавите членки трябва да го направят. За целта трябва да спазват и правилата, които договарят в момента. Ако не го направят, то ще трябва и да предприемем своевременни действия. Благодаря, благодаря на Питър за работата по това досие. Господин Терикабрас, много ще ми е трудно да ви дам думата. Нека обясня на току-що влезлите колеги за какво става дума. Много натоварена сутрин имахме. Вие продължавате да настоявате да вземете думата. Само 30 секунди, господин председател. Радваме се, че можем да подкрепим работата и стратегията на докладчика. Благодаря ви. Сега ме смутихте. Много бяхте кратък. Никак не бе любезно това след като толкова надълго и на широко обясних защо нямаме време. So this is on the visa liberalization for Ukraine. Make a report. So. Mr. Chair, dear colleagues, uh, on behalf of Mrs. Maria Gabriel, rapport господин Бони от името на госпожа Габриел. От името на госпожа Габриел, докладчик по въпроса за либерализирането на визовия режим с Украина, ще кажа следното. Първо, докладчицата благодари на комисията и на съвета за отличното взаимодействие, установено още от самото начало. Миналата седмица на 28 февруари бе постигнато съгласие между Европейския парламент и Европейския съвет по въпроса за процеса за либерализиране на визовия режим спрямо Украина. Тази договореност днес бе потвърдена от Корепер. Сега Комисията по граждански свободи и правосъдие трябва да отправи силно послание в подкрепа на въвеждането на безвизов режим за украинските граждани. Украина е изпълнила всички критерии, постановени от Европейския съюз, да дори и нещо повече, надхвърлила е очакванията ни по отношение на устойчивите реформи. Страната е постигнала значителен напредък в областта на сигурността на документите, управлението на миграцията и границите, обществения ред и сигурността, външните отношения и основните права. Докладчикът ни призовава днес да препотвърдим принципа, че всяка една страна, изпълняваща критериите постановени от Европейската комисия, би трябвало да се ползва и от безвизов режим за своите граждани. След одобрението от страна на нашата комисия очакваме да се заработи бързо, така че новите правила да влязат в сила не по-късно от юни месец тази година. Благодаря ви от името на докладчицата. Аз лично искам да поздравя Мария за усилената й работа и за постигнатия успех. Благодаря, господин Бони. Благопоздравления и за Мария. Пристъпваме към гласуване, колеги. Първо ще гласуваме по доклада на колегата Габриел за Украина. Добре дошли на гостите, които влязоха в залата преди гласуването. На 27 февруари бе постигнато съгласие, което бе потвърдено и от Корепер. Процедурна бележка ли имате? Okay, anyone who, he doesn't, can hear have me. Their, anyone who doesn't have their voting card can yeah. indicate. Thank you. Okay. As I... Не си носите картата за гласуване ли? Добре. На 27 февруари бе постигнато съгласие по време на тристранните разговори Договореността е потвърдена и от Корепер. Сега можем да пристъпим към гласуване след разясненията, които направи господин Бони. Думата ли искате? Да, разбира се, важно е за Украина. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 39 гласа за, 4 против, 1 въздържал се. Преминаваме направо към следващото гласуване. the vote um, uniform format. Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. Докладчик е господин Хала Ахо. Искате ли да вземете думата? Не. Пристъпваме към гласуването. Окончателно гласуване. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 43 гласа за, 1 глас против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Гласуваме по решението за встъпване в преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 41 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. С това приключихме с гласуването. point, point 11. Colleagues, I'm going to go straight to point 11 on the agenda. Преминаваме към точка 11 от дневния ред. Мнозина от вас се канят да излязат от залата. Моля да го направят безшумно. Точка 11 от дневния ред резолюция от 11 март за сексуалното насилие на деца онлайн. Резолюция от 11 март за сексуалното насилие на деца онлайн. It's an important item for some of the colleagues who are staying. Точката е важна за някои от колегите, които останаха в залата, затова моля да напуснете залата по-тихо. Крайният срок за въвеждане в националните законодателства на държавите членки бе 18 декември. Предвижда се задълбочен анализ на настоящата политическа рамка за борба срещу сексуалното насилие спрямо децам. През декември 2016 година комисията излезе с първата такава оценка под формата на доклад за изпълнението. Става дума за изпълнението на член 25, визиращ мерките за блокиране на достъпа до страници в интернет, съдържащи или разпространяващи детски порнографски материали. Сега първо ще дам думата на представителя на комисията, но той все още не е тук. На път насаме. Може ли да прекъснем за малко в такъв случай? Ще прекъснем за малко. Ще изчакаме представителя на комисията, който ще ни представи доклада за изпълнение на комисията. It's one of those mornings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 Доколкото разбирам, господин Уилмот от комисията вече е тук. Готов ли сте да вземете думата? Да, съжалявам, че закъснях. Вече казах няколко уводни думи, така че можете направо да представите доклада за изпълнение. Благодаря. Добър ден. Казвам се Грея Уилмут, ръководител съм на звено борба срещу киберпрестъпността в ГД вътрешни работи. Отговаряме за борбата срещу киберпрестъпността и по-конкретно срещу сексуалното насилие спрямо деца. Директивата за борба срещу сексуалната експлоатация и сексуалното насилие е един съобхватен законодателен акт, който дава възможност за цялостен подход към борбата срещу тези явления. Директивата обхваща разследването, наказателното преследване, закрилата и подпомагането на жертвите и превенцията. През декември комисията прие два доклада, които се отнасят до описание на мерките предприяти от държавите членки за въвеждане на директивата в националните им законодателства. Докладите не са посветени на оценка на съответствието. В рамките на проверката на транспонирането се проверява дали държавите членки са предприели всички необходими действия за въвеждането в законодателствата си на всички елементи от директивата. Тази проверка вече е приключила. В момента тече още една проверка, която се извършва на двустранна основа с държавите членки. Конкретно по двата доклада. Първият общи, общ доклад се отнася до действията по член 25. В него установяваме, че държавите членки са постигнали значителен напредък при изменението на наказателните си кодекси и секторното си законодателство, рационализирането на националните процедури и създаването на програми за взаимодействие между отделните действащи лица на национално равнище. Очертаваме три области, в които са необходими допълнителни действия. Първо, превенцията. Тук има най-много слабости в държавите членки, най-вече по отношение на програми или мерки за намеса на доброволен принцип в рамките на цялото наказателно производство. Втората област е подпомагането, подкрепата и закрилата на пострадалите деца, най-вече когато не е сигурно на каква възраст са те както и в областта на предоставянето на подкрепа на семействата на пострадалите и предоставянето на подкрепа на децата по време на наказателното производство. Последната област, в която са необходими повече действия е тази на разследването и наказателното преследване, най-вече, що се отнася до материално-правните наказателни разпоредби. Например, сексуално насилие чрез принуда или заплаха, сексуална експлоатация чрез принуждаване на детето да участва в порнографски действия и умишлен достъп до детска порнография. Това са основните констатации в първоначалния доклад. По-конкретният доклад по член 25, отнасящ се до блокирането на достъпа до страници в интернет, констатира значителен напредък в държавите членки, най-вече при създаването на механизми за блокиране на достъпа до такива страници и тяхното заличаване все още трябва да бъдат въведени подходящи гаранции при вземането на решение за блокиране на достъп до даден вебсайт на територията на държава членка и заличаването на детски порнографски материали от страници в интернет. Какви действия предстои да бъдат предприяти? В докладите се отнасят до това дали е прието законодателство или не. Не се прави оценка на това как се прилага законодателството. Предстои такава оценка. Не възнамеряваме да излизаме с предложения за изменения в директивата. Смятаме, че има още какво да се извлече от пълното прилагане на така действащата и редакция. Ще продължаваме да подпомагаме държавите членки, за да бъде приложена директивата задоволително. Първо, за целта ще бъде направен правен анализ на националните разпоредби, за да сме сигурни, че директивата правилно е въведена в националните законодателства. Ако установим, че това не е така, ще използваме законовите инструменти, с които разполагаме, за да гарантираме правилното и прилагане. Второ, ще заложим на обмена на най-добри практики в целия Европейски съюз и на финансирането на подходящи проекти. Така, например, ще се борим срещу разпространението на порнографски материали, финансирайки мрежата InHope, мрежата от специални горещи телефонни линии. Ще продължим също така да подпомагаме и Интерпол. За тази цел са заделени 3,6 милиона евро, които ще се инвестират в база данни, международна база данни за сексуална експлоатация на деца. Ще финансираме и програми за повишаване на осведомеността, например в рамките на механизма за свързване на Европа. Ще насърчаваме също така координацията и обмена на най-добри практики в световен мащаб в рамките на Световния форум за борба срещу сексуалното насилие срещу деца, в който участват над 50 държави. Тази инициатива бе подсилена тази година без лята с инициативата We Protect в Обединеното кралство. Така в инициативата ще участват над 70 държави и международни организации. В заключение, смятаме, че въвеждането на директивата в националните законодателства бе значима стъпка в правилната посока. Но както посочвате и вие в резолюцията си от 2015 година, има редица въпроси, по които може още да се работи. Ще го правим в бъдеще. Благодаря. Сега давам думата на докладчицата ни Анна Мария Кораца Билт. Благодаря, Клод. Благодаря специално и на комисията за отличните два доклада, които ще залегнат в основата на работата ни. Едновременно с това признавам, признаваме и приемаме констатацията на комисията, а именно, че все още трябва да се направи по-обстойна оценка на практическото приложение на директивата. Надяваме се, че ще получим по-конкретна информация от комисията по тази тема преди изслушването, което предстои да проведем на 25 април. Знаем, че не е труд... лесно да се получи информация от държавите членки. Европейската службата, извинете, за научна дейност на Европейския парламент извърши и проучване, в което се очертават проблемните области. Една такава област е превенцията. Вече разговарях с докладчиците в Сянка, които отлично си взаимодействаха с мен. Извършихме подготвителна работа ЕНП организира изслушване, в което участваха представители на Европол и Интерпол. Те споделиха с нас шокиращи данни за случващото се в така наречения Dark Web. Там се експлуатират дори две годишни деца. Става дума за реални факти. Разбира се, държавите членки са постигнали напредък който трябва да бъде признат. Гражданското общество също играе много важна роля при прилагането на директивата, променяйки нагласите и отстоявайки правата на пострадалите. Но това явление придобива все по-разнообразни проявления, както онлайн, така и офлайн. За това са необходими ясни минимални стандарти за санкциите, както и за предоставянето на закрила за пострадалите. Нека още от самото начало изясня, че дискусията не се свежда до свободата в интернет пространството. Става дума за престъпления, извършвани спрямо нашите най-невинни и уязвими граждани – децата. как да си взаимодействаме по-активно на практика. Престъпленията са с трансграничен характер, което и изисква взаимодействие между държавите членки престъпните мрежи за сексуална експлоатация и сексуално насилие срещу деца са много добре развити, което затруднява работата на законодателите. Законодателството трябва да може да устои на проверката на времето, трябва да бъде приспособено към новите състави на престъпление, към реалността в интернет. Ще се спра върху недостатъците при прилагането и изпълнението на директивата, но ще го направя конструктивно. Ще заложа на диалога с държавите членки, ще изляза към тях с препоръки за по-добро изпълнение. Ще работя за постигането на повече правна яснота в някои области. Ще работя също така и за очертаването на нови тенденции, на нови състави на престъпления, възникнали за жалост след приемането на директивата. Като, например, сексуалното изнудване или разпространението на порнографски материали за отмъщение. Това явление придобива пандемични размери сред младите хора, които прекарват много голяма част от времето си по интернет. Така се проваля животът на млади хора. Мога да ви докладвам за едно младо момиче, Тициана, което се самоубило. Нараства броят на младите хора, самоубиващи се едва ли не в реално време по Фейсбук. Това момиче се е самоубило заради материали, разпространени от е, бивш негов приятел по интернет. Едно друго момиче пък е било изнасилено в дискотека. Било е прекалено пияно, за да се брани. Негови приятели са публикували видеоматериал на изнасилването по интернет, мислейки си, че това е забавно. Така се омалуважават ужасяващи престъпления, престъпления на сексуално насилие спрямо млади жени и момичета. Трябва да работим в условията на партньорство и с засегнатите отрасли. Те трябва доброволно да поемат ангажименти така че да можем да установяваме самоличността на жертвите и да си взаимодействаме по-добре с правоохранителните органи. Смесената група за правата на децата и ЕНП ползваха проучвания, извършени от Европейската комисия и други организации. В тези проучвания много добре е документирано сексуалното насилие спрямо деца по интернет. Един, едно ужасяващо и много широко разпространено явление. Трябва да работим по-добре с отрасъла, за да идентифицираме потенциалните извършители. Трябва да работим и за справяне с рецидива. Много е тревожен факта, че едни и същи хора продължават да извършват едни и същи престъпления. Трябва да се създават по-добри профили на извършителите, за да разберем наистина защо извършват тези деяния. Представителят на комисията вече говори за това колко е важно да се подпомогне и работата на горещите телефонни линии, както и да се засили съдебното сътрудничество. Това са само някои първоначални идеи, господин председател. Първоначални идеи за доклада ми. С удоволствие ще работя заедно с докладчиците в Сянка, с комисията и с председателството. Благодаря. Благодаря много. Докладчиците в Сянка, госпожа Криспек. Вие докладчик в Сянка ли сте? Изказвате се от името на колегите. Трима докладци в сянка са представени тук. Четирима. Um, Биргит, от името на социалистите и демократите. Знам, че тази тема е от интереса и за теб. Благодаря, господин председател. Няма проблем. Мирим Дали, която е нашия докладчик Сянка нямаше как да присъства тук, тъй като и се наложи да се върне в своята държава членка тази сутрин, така че нека да се спра на няколко от нейните съображения. Първо, приветстваме факта, че комисията приема този доклад за приложение, въпреки че изглежда, че а, и отне повече време, отколкото се предвиждаше, но все пак а, вече можем да проведем този дебат тук в парламентарната комисия. И двата доклада спряха на разликите между различните държави членки и онези области, в които всяка държава членка трябва да положи повече усилия, за да може да защити децата в интернет пространството. За съжаление обаче голяма част от информацията, която са предоставили държавите членки, не е изчерпателна и цялостният потенциал на доклада за приложение не може да бъде използван. За някои от въпросите, повдигнати от нашия докладчик Сянка, са свързани с новия нарастващ феномен, като използване на панографски записи за отмъщение, използват на социалните медии и възможностите за по-активна борба срещу злопотребата, сексуалната злопотреба с деца по интернет. Не случайно има е, е, сериозни критики срещу Фейсбук за това, че не предприема действия по 80% от подадените от BBC оплаквания за страници, предоставящи съдържание, свързано с сексуални запотреби с деца. Докладчикът ни е в сянка иска да подчертае, че очаква да работи и добре с докладчиците от другите групи и очаква изслушването, което е предвидено за май тази година. Благодаря, Биргит от ЕКАРЕ, господин Скрипек. Благодаря. Искам да задам няколко въпроса на комисията. Комисията изглежда смята, че в държавите членки са предприяти достатъчно мерки обаче как може да се помогне на тези деца, които по-настоящем са затворени някъде и са сексуални роби. какво може да се направи за порнографията в интернет, в която са показани малолетни лица и намаляването на търсенето на проституцията, което а, е резултат от шведския модел, където е, онези, които закупуват секс, се наказват. Може ли да се въведат подобни мерки при тази директива? Ще направя и лични коментари на словашки. Мога. Thank you. А в хвили zatiaľ čo tu sedíme a diskutujeme o implementácii tohto zákona o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním. Този закон се обсъжда отдавна. Има деца в нашите държави членки, с, е, които са е, подложени на насилие. Проблемът е много сериозен, доста обезпокояващо е, е, са тези обстоятелства за всички нас, особено тези, които имаме деца усилията по транспонирането има 600 правни разпис... наредби, свързани с тази тема. И а, ние всички знаем, че проблемът е сложен, а, самите, самите корени е, на проблема са сложни и дълбоки. А, тук се намесва и въпроса с педофилията. Би трябвало, за да, за да променим това, трябва не само да увеличим броя на обвиненията, но да гарантираме помощ, да осигурим помощ, психолог, психологическа подкрепа, за да защото в случаите с е, е педофилия, порнография е, става дума за най-тежки отклонения, психически отклонения. С тях трябва да се заемем е, и с това как се представя сексуалността в медиите. В, е, у нас се започва една национална кампания, чрез която да се покаже, че е, е, голото тяло не трябва да се е, използва за е, такива е, цели в медиите и е, е, че тялото не трябва да се представя в медиите като стока. Е, е, това би трябвало да е, така да тласне хората да вземат мерки срещу е, хората с сексуални отклонения. Е, Отношението към голото тяло трябва да се промени, е, защото в голяма, в голяма степен това понякога е, води до е, детска порнография. Това е, е, е накърнява красотата на, на, на детството и е, бих, е, аз подкрепям докладчика е, в търсенето на решения за максимално бързо и ефективно е, прилагане на практика на тези е, текстове в държавите членки. Благодаря. От името на Алте докладчик сянка е Натали Гризбек. Благодаря, господин председател. Съвсем е, накратко. На този текст е изключително важен. Той е важна стратегическа гледна точка. Става дума за защитата на най-уязвимите същества и освен това става дума и за имиджа на Европа. Много благодаря за презентацията, по която колегите направиха вече коментари ситуацията всъщност е, изисква спешна реакция. Вярно е, че имаме много теми и все важни, по които работим, но тази е изключително важна, особено вземайки предвид какво е положението в държавите членки и самия факт, че ситуацията се описва като изключително обезпокояваща и от докладите на неправителствените организации, от информацията, която ни предостави Европол. Изключително а, широки са мащабите на този тип а, престъпления. Това, което се случва по интернет е чудовищно. И така, правилно е да се каже, че не трябва да се отклоняват е, проблемите към е, е, интернет, а да се направи всичко възможно държавите членки да могат да преследват наказателно тези ужасни случаи на насилие срещу деца. Нямаме много време, но все пак искам да задам два въпроса. Докладът е съвсем ясен. казвате, че има още много работа за вършене. Това е записано в доклада, за да може е, директивата да се е, прилага резултатно. Въпросите са свързани и с наказателно-правни мерки, и с мерки за приложението. има освен това огромни разлики в начина по който са транспонирани различните разпоредби на директивата в националното право и системите са твърде различни в различните държави членки. Да има някакво обяснение защо има такова сериозно събавяне. А по подаването на сигнали, например, защо има проблеми има ли е, средства, които насочват държавите членки е, срещу подобни е, проблеми, да кажем горещи телефонни линии, също по отношение на реакцията от страна на частни държавния сектор, както и е, гражданското общество. Може ли да кажете кои са най-ефективните мерки? Второ, има ли достатъчно добри ресурси за горещи телефонни линии? Изглежда, че тези горещи телефонни линии нямат право да преглеждат съдържанието за което е подаден сигнал. Е, достатъчно добре ли са финансираните? Е, всичко това е много важно, за да може да се помогне на държавите членки. И в заключение, Въпросът за проследяването на съдържанието, което идва от някъде, как може да си сътрудничим в тази област, за да може да се сложи край на тези престъпления, да се защитят децата от сексуална експлуатация и порнография. Това е действително необходимо, за да може да се хванат тези престъпници или е, най-малкото да знаят, е, че ще бъдат хванати. Това трябва да се направи на европейско равнище. Благодаря, Натали. Благодаря, Джин. Ана Мария. Нямаме време. Джин а, е, отказа думата. Имахме доста теми за обсъждане, затова тя се отказа. Добре, а, Натали зададе въпрос към комисията. Ако комисията не иска да отговори, просто да каже благодаря на докладчиците в сянката. Имаме докладчиците в сянка. Имаме обща цел. На комисията иска ли да отговори на въпроса на Натали Грисбек? Да, накратко. Да, господин председател. Имаше въпроси от двама депутати, съвсем накратко, по забавянето. Няколко държави членки закъсняха с подаването на информация за транспонирането. Всъщност срещу 15 държави членки започнахме процедури по нарушение за закъснение при подаването на информация. Всички тези процедури вече са закрити и разполагаме с информацията. По превенцията, действително това е най-важният елемент за подобряване на положението, за да може да се получи най-добра защита за жертвите и това е основна цел на работата ни през следващите няколко месеца да видим как точно да работят държавите членки, да подобрим положението в сътрудничество с тях и там, където е необходимо да предприемем допълнителни мерки, ако има неизпълнение. По отношение на шведския модел, в директивата разбира се е ясно, че детето няма как да бъде наказано като престъпник. Намаляването на търсенето на намаляването на търсенето зависи от а, ефективното наказание срещу нези, които са търсещи. А, за горещите телефонни линии. За сега има само една гореща телефонна линия, която няма право да преглежда съдържанието. А, това е италианската телефонна линия и работим по темата. След това проактивният подход съгласно американския модел – So known content can be characterized through technical Няма как с технически средства съдържанието да бъде характеризирано има как да бъде характеризирано за, е, и по определени технически показатели неговото разпространение по-нататък в интернет да бъде спрямо. След това за най-добрата техника, най-добрите административни мерки, най-добрите правни норми. Това е важно за държавите членки за споделяне на практиката в областта. И това е основно с работата ни през следващите няколко месеца. Благодаря представенето на доклада на Мария е на 30 май. Благодаря и за положения труд. Благодаря и на докладчиците в Сянка по тази важна тема. Благодаря с това приключваме работата си тази сутрин. След което след да имаме едно половин часово заседание в два и половина. Благодаря, колеги